Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir beginnen. И така, скъпи колежки и колеги, уважаеми госпожи и господа, започваме с закъснение, тъй като чакахме един от е, важните участници в това заседание. Ако ви е, преча с е, това, че говоря, ще спра. Но имаме гости и ни предстои да разгледаме една изключително важна тема – високопоставени гости днес са сред нас. Един от тях липсва. Господин Смит от е, Генерална дирекция научни изследвания е тук във всеки случай. Аз ще му дам думата, за да изслушаме всичко това, което той може да ни каже. Ние знаем всъщност за какво става дума при този проект. Но а, нашата комисия е много заинтересована да се реализира проекта ИТЕР и въпросът сега е как ще се справим с проблема финансиране. Необходимо е да се вземе едно много съществено решение по тези въпроси. И така, господин Смит, вие имате думата. Благодаря, господин председател. Добър ден, дами и господа. На последното заседание на вашата комисия, на което присъствах, току-що бях встъпил в длъжност в качеството си на генерален директор на дирекцията. На тази длъжност съм от 1 юли насам. Тогава и търбе сред досиетата, с които се занимавах. Продължавам да се занимавам с него и до днес. Ще ви представя текущото състояние на проекта. Колегата ми след това ще се концентрира върху финансовите му аспекти. Аз ще наблегна по-скоро върху аспекти свързани с управлението и ограничаването на разходите Целта ни е да намерим подход към този проект, който да предотврати прекомерното нарастване на разходите. Както знаете, Структурата по управление на проекта е сложна. Съгласно споразумението за ИТЕР, агенцията по проблемите на ИТЕР, разположена в Калараш, отговаря за строителството на мощностите и поддръжката на машините. Същевременно, временно Агенцията прави вноски в натура съгласно финансовото споразумение. Европейската агенция, която отговаря за това, е със седалище в Барселона. Нейният директор, господин Бриско, е днес тук с мен. Европейският съюз предоставя над 45% от ресурсите при, за построяването на мощностите. Комисията, която представлява Европейския съюз в съвета ИТЕР, който е основният управителен орган по проекта, има право на глас. Всички основни решения се вземат с единодушие. Тази структура е доста сложна. Тя предполага активно участие от страна на всички заинтересовани страни, както и много ефективна организация и ефективно управление. На европейско ниво Националната агенция Ядрен синтез за производство на енергия в Барселона представлява съвместно предприятие. Нейната основна задача е да допринася за изпълнението на отделните компоненти по проекта. Искаме да предприемем мерки, с които да укрепим структурата за управление на проекта. Изпратили сме ви работен документ относно персонала по проекта. Той бе разработен наскоро. В този документ ясно посочваме какво възнамеряваме да предприемем, за да подобрим управлението на проекта както на ниво международни управленски структури, така и по отношение на съвместното предприятие за ядрен синтез в Барселона. На второ място ще се спра върху разходите. Както знаете, в рамките на проекта се наложиха много значителни увеличения на разходите. Споразумението за ИТЕР бе подписано през ноември 2006 година на основата на предварителен разчет на разходите, извършен през 2001 година. Този разчет бе направен от държавите членки и научната общност. Една от първите мерки, предприяти от Организацията за осъществяване на проекта ИТЕР през 2007 година, бе да преразгледа този разчет от 2001 година. резултат от този разчет установихме, че трябва да се преразгледа предварителната оценка на разходите. Наложи се много значително увеличение на разходите, ето защо комисията възложи на независими експерти повторна оценка. До края на 2009 година беше приключена работата по външната оценка на разходите. Така придобихме много ясна представа за размера на разходите по този мащабен международен проект. Веднага ви запознахме и с ревизираните стойности. Поради това значително увеличение на разходите, Европейският съюз ще трябва да предостави допълнителни милиард и половина. Вече сме направили някои предложения за това откъде да се осигурят тези средства. Колегата ми ще се спре по-подробно върху това. Що се отнася до управлението на проекта, комисията предлага редица дейности – с цел укрепване на управлението. Те са необходими не само по отношение на функционирането на организацията Ядрен синтез за производство на енергия, но и по отношение на международните структури на управление. Информирахме ви, че ръководството на управлението на проекта бе подменено. В момента работим заедно с експерти, като Франк Бриско в Барселона и професор Мотошима, генерален директор на Организацията за изпълнение на ИТЕР в Калараш, които имат значителен опит в управлението на подобни проекти. Господин Бриско прави всичко, което е по силите му, за да повиши ефективността на организацията, да отговори на поставените цели и да засили управлението на този мащабен проект. В работния документ, който ви изпратихме вчера вечерта, подробно излагаме мерките, предвидени във връзка с управлението на проекта. Единствената цел на тези мерки е да се избегне прекомерното нарастване на разходите в бъдеще, както и да се осигури ефективно управление на този проект. Това е един проект, от който неотложно се нуждаем, за да намалим емисиите на въглероден диоксид. Не можем да си позволим да не инвестираме в този проект. Днес с мен тук е, както казах, Франк Бриско. Той вече е изготвил амбициозен план за действие. Този план доведе до постигането на първи резултати, като например подобряване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ограничаване на разходите и други. Господин председател, надявам се, че в хода на дискусията ще мога отново да взема думата, за да ви докажа наистина, че правим всичко възможно за повишаване ефективността на управление на този много важен проект. Като нямаме много време, ще дадем е, думата веднага на е, генералния директор е, господин Жужуа. Знае, че той има и други ангажименти. Имате думата, господин Жужуа. Много ви благодаря, господин председател. По въпроса за финансирането на тези допълнителни разходи от милиард и 4, които са идентифицирани и е, според процедура, която ви бе обяснена, от страна на комисията се опитахме в един изключително труден финансов контекст да намерим средства за адекватно финансиране, за да се справим с тази нужда. Представихме през юли тази година съобщение пред съвета. Отново трябва да се постави в контекста на разговорите между държавите членки в подготовка на управителния съвет от е, юни месец. И така предложихме на съвета и на парламента финансиране за 2012-2013 година на нуждите в размер от 860 милиона евро. Като си има предвид, че се налага да се намери допълнително финансиране за още 540 милиона. За тези 860 милиона, за които правихме конкретни предложения, имаше 400 милиона от разполагаемите средства по рубрика 2, т.е. земеделие – където имаше малко по-малко разходи от предвиденото, и 400 милиона, които идваха от преразпределение в рубрика 1А. Тоест програма 4. Напомням, че там кредитите се увеличават в момента с милиард на година. От тогава успяхме да направим нова оценка на нуждите ни – Особено отчитайки настоятелната молба и на управителния съвет, и на съвета, и на парламента, да представим ясна е, картина на пълното финансиране. Особено по рубрика 2. Ситуацията ни позволява да предвидим допълнително финансиране – със значителни средства чрез трансфер на налични фондове, трансфер от тази рубрика към рубрика 1А. И така, Във всъщност, ако съвета и парламента приеме това, ще можем да финансираме в рамките на настоящата бюджетна рамка и приемането на поправките в бюджета, необходимото допълнително финансиране. Финансирането ще се състои в следното. Трансфер от рубрика 2 с сума 814 милиона, като отчитаме наличните средства, с които разполагаме чрез нови актуализиран бюджет за 2010. 93 милиона, които идват от рубрика 5, административни разходи. Действително има приспособяване на фондовете за заплати. Има перспективи за спестявания от около 54 плюс 39 милиона, т.е. 93 милиона общо от фонда за заплати. Освен това, сме идентифицирали 18 милиона от рубрика 3 и 15 милиона вътре в самата рубрика А както и преразпределението, което вече бяхме предвидели. И така сбора от всички тези суми ни позволява да отговорим глобално на нуждите от финансиране за ИТЕР. Още от тази есен. По, тази, по този начин отговаряме напълно и на съвета, и на парламента. Мисля, че на този етап това мога да ви кажа. За нас е много важно всички тези е, разпоредби да бъдат прияти още сега, незабавно с актуализацията на бюджета за 2010 и бюджета за 2011. Очевидно, 2011 година се представя вече под много по-различен ъгъл и не трябва да изпуснем момента за финансиране на ИТЕР – с средствата, за които ви говоря в момента. Защото ако изпуснем този момент, наистина всичко това ще бъде много по-трудно до година. Защото вече няма да разполагаме с тези налични средства в бюджета 2011 година. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. А сега на последно място, но не последно по значение, ще дам думата на директора на агенцията в Барселона, господин Бриско. Ще ви помоля за кратко изказване, тъй като и колегите ще искат да задават въпроси и да чуят отговорите на тези въпроси. Благодаря. С удоволствие ще кажа няколко уводни думи, като ще се спра върху два аспекта. Първо ще наблегна върху естеството на проекта в рамките на следващата фаза от изпълнението му. Предвиждат се изключително широко мащабни действия, но през следващите 9 от 10 години те ще бъдат съсредоточени предимно върху изграждане на мощностите. Преди да застъпят длъжността си в Барселона, съгласно една оценка, не разпределят по проекта не се разполагаше с достатъчно експертен опит и достатъчен капацитет. В Барселона обаче се убедих в противното. Или по-точно убедих се в това в Барселона и направих някои промени, например в структурата на екипите по изпълнение на проекта, в техните правомощия, в някои от процесите по управление на проекта. Въведох и редица индустриализирани процеси. До края на този месец ще се срещна с всеки един от 8-те ръководители на екипи, за да се запозная с напредъка, който са постигнали в рамките на тази нова организация. Друга мярка е подмяна на някои от сътрудниците ни. Ще обявим конкурси и след няколко месеца ще вземем крайно решение за новоназначенията. На второ място искам да подчертая, че по проекта ИТЕР в момента се постига напредък. През 2007 година започнахме с доста бавен темп В Кадараш и в Барселона все пак трябваше да се създадат две съвършено нови организации, чиято структура трябваше да се доуточни. Но сега вече сме приключили тази фаза и навлизаме в фазата по изграждане. Подписани са договори на доста висока стойност за изграждането на ключови компоненти – до края на 2010 година ще сме сключили договори с външни възложители на стойност над 1 милиарда евро. Това представлява около 25% от задълженията, които трябва да поемем по време на фазата на изграждане. Ако посетите Кадараш в момента, ще видите, че сме започнали работа по изграждането на част от сградите и че работата напредва с доста добри темпове. Освен това сме започнали и изграждането на производствени мощности за някои от основните компоненти, като например магнити. С всичко това искам да подчертая, че не сме на начална фаза, а навлизаме в фазата по изграждане. Председателят, благодаря ви. Ще дам думата на господин Ламур. Господин председател, уважаеми парламентаристи, господин генерален директор, уважаеми дами и господа, благодаря, че поканихте председателството в този контекст. Както знаете, на 2 юли съвета прие много важни решения за довеждането до добър край на проекта ИТЕР. Но става въпрос за някои условия. За допълнителното финансиране с 2012 и 2013 съвета предпочита да се спази общия таван, предвиден в многогодишната бюджетна рамка и да се основем на преразпределение вътре в рубриката 1А. Като първо отчетем неосвоени средства и просто като извършим е, приспособяване на някои суми. При условие, че има налични средства, условията и реда ще бъде определен по време на бюджетни преговори. Вчера за първи път се проведоха такива преговори в рамките на тристранна среща. Мисля, че получихте достатъчно информация е, за насъщите си цифри Надяваме се, че наистина ще намерим приемливо решение за всички преговарящи страни. Председателството призовава комисията да изиграе напълно ролята си на а, модератор в случая. Държа да ви посоча, че плана за овладяване на разходите трябва да бъде предоставен за одобрение на 26 ноември тогава комисията ще представи предложението си за реформа на управлението на проекта ИТЕР. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Всички участващи институции проявяват интерес и го декларират, проявяват интерес да продължат работата по ИТЕР но естествено ние сме заинтересовани, казвам това от името на комисията и на парламента, всичко да бъде добре организирано и добре планирано. Ще бъда много благодарен на колегите от нашата комисия, ако те е, се изказват в кратка форма, тъй като и господин Жанжо, и е, другите му колеги имат и други ангажименти днес след обед и ще трябва скоро да ни напуснат. Така че бъдете кратки, е, поднасяйте мислите и въпросите си в стегната форма. Десет са изказващите се, които са се записали. Госпожа Риера Мадорел. Благодаря, господин председател. Приветствам нашите гости. Благодаря им за информацията. Нашият председател каза вече, че става дума за много важен проект, който ние е, подкрепяме. Подкрепя го и моята политическа група. Знаем, че има много финансови, бюджетни въпроси, проблеми, е, свързани с управлението, които все още не са решени. Нашата комисия междувременно се запозна с всички тези проблеми и затова тези, които отговарят за проекта, сред нас са особено разтревожени. Независимо от е, множеството корекции, от е, множеството трансформации на органиграмата, все още е, има повод за тревога. За това ще попитам какво направихте през последната година, какво направи е, Евратом, какво направи е, е, вашата генерална дирекция, господин Смит. Е, така че в бъдеще проектът да се развива добре много ви моля, дайте ни е, не само най-общ отговор, дайте ни някакви е, доказателства за цифрите, които цитирахте, така че да можем да е, ги смятаме за е, гарантирани. Един проект като ИТЕР, който е от толкова голямо економическо значение, е, е свързан с множество проблеми. И същевременно в новата органиграма на Евратум ние не намираме е, така, достойното място на ИТЕР. Очевидно е, се нуждаем от допълнителни пояснения. Аз ще бъда кратък, макар че това не е лесно. Да, ние подкрепяме проекта ИТЕР. Но трябва да кажем, че това е свързано с определени условия, естествено. Три аспекта според мен са важни. Получихме преди броени часове документа, в който комисията представя своите виждания за управлението, за структурата, на европейско, на национално равнище и така нататък. За два часа не сме в състояние да преценим доколко добро е това решение. Документът е надпартиен, най-вероятно е съставен с участието на представители на различните политически групи, но Както ви казах, за толкова кратко време ние не можем да преценим е, доколко адекватно е това предложение и доколко тази нова структура и тези контролни механизми, които сега се предлагат, е, е могат да се вместят в е, бюджета. А, така че става дума за два отделни процеса, които обаче са свързани, както ви казах, с определени условия, с а, определени критерии, които те трябва да покрият. Естествено, че а, има определени цифри, има определени данни, в които ние не се съмняваме. Но когато става дума за контрола на проекта, там той претърпя неуспех на годишна основа, така да се каже, не могат да се преценят добре разходите, тъй като става дума за един дългосрочен проект. Би трябвало при всички положения да се помисли за една по-ефективна форма на контрол а не за толкова кратки е, периоди. Естествено, че е, има и е, доклад за резултатите от одита, но доста дълго време не се предприе нищо по отношение на грешките, установени при контрола и е, допуснати по време на самия контрол, по време на самия одит. Така че е, това е един много дълъг процес, е, който буди известни съмнения. не е само за 2 милиарда става дума, а за 6,6 милиарда първоначално ставаше дума. Защо обаче това наистина е възможно да се намерят средствата, така че да се попълни тази сума. Това до този момент все още не ни е обяснено. Що се отнася до бюджета и до бюджетните редове, ни бе казано, че през ноември ще се намерят е, резерви в рамките на бюджета аз не съм съгласен да приема тук така едно такова твърдение е, и да гласувам за съответното прехвърляне на средствата в рамките на бюджета, без да имам гаранции, че е, съм информиран добре за една вече твърдо установена структура и за това как точно ще изглежда управлението, менеджмента на проекта и какви са точните цифри. Става дума за управление не само през последните две години или през следващите две години. Става дума за следното. В рамките на международните организации бюджетът и техническите компоненти, така да се каже, се решават от националните агенции. И в този случай това е много възможно да доведе до увеличаване на разходите. Как ще финансираме в бъдеще този проект? Очевидно в бъдеще е, ще има допълнително нарастване на е, разходите необходими за проекта и въпросът е как ще посрещаме това нарастване на разходите – не само в рамките на ИТър, но и на Галилео и на други подобни мащабни проекти. Едва ли през следващите е, две години ние ще можем е, в рамките на бюджета да набавим достатъчно средства, така че за един по-дълъг период от време да можем да гарантираме провеждането, осъществяването на проекта. Така че е, необходима ни е много ясна информация за структурата на управление, на менеджмента и как точно ще се осъществи тя. На второ място, какво можете да ни кажете за всички тези проблеми, които не са свързани с европейското равнище, а са извън така да се каже, е, европейското равнище, как те ще се отразят на финансирането на проекта и на бюджетните разходи. И на трето място, необходима ни е информация как е, в е, рамките на изследователските рамкови програми 7, 8 и така нататък ще се подходи към тези проблеми, свързани с големите проекти, като ИТЕР. Колежката Жордан аз ще се опитам наистина да бъда кратка, за разлика от моя колега, макар че подкрепям по същество казаното от него. Ние говорим за 1,4 милиарда и дори за 4 милиарда, казва ораторът. Интересуваме какво ще каже комисията за условията, при които ние би трябвало да отпуснем тези пари и да гласуваме отпускането им за проекта. Необходими са ни повече данни Необходима ни е сигурност, гаранции за това, че цифрите са верни и една от част от тази сума ще бъде очевидно отпусната в рамките на бюджета, но по-нататък ще мислим за останалата част. Важно е във всеки случай проектът да се развива без да се бави, без да се протака. Така че е, искането за допълнителни средства трябва да се свърже с е, сериозни гаранции за това, че проектът ще се развива от тук нататък много бързо. Бих казала, че не е много сериозно да се подхожда така, както стана това. В момента, вчера или преди няколко часа получихме справка с по-конкретна информация по проекта и няколко часа след това трябва да го обсъдим. Организацията, структурата на Fusion Energy се промени това очевидно трябва да се отрази по някакъв начин и на финансирането, и на бъдещото развитие на проекта. Госпожа Гростет. Господин председател, бих искала да напомня, че този проект ИТЕР е проект, в който сме партньори. Имаме и други партньори и не виждам как не бихме могли да решим да подкрепяме напълно и изцяло един такъв проект, който действително е проект за бъдещето. Става въпрос за бъдещите поколения, които е, ще могат да се възползват от този проект. Но от време на време в политиката трябва да се приеме, да не се гледат само е, спешните проблеми, а да се гледа малко по-далеч в бъдещето. Естествено, вече се чуха обяснения за тези свръхразходи. Комисията ни даде уточнение. Аз съм до някъде успокоена от това, че все пак има някакви решения в рамките на бюджета за 2010 година за това необходимо допълнително финансиране, защото иначе просто не мога да си представя как можем да кажем, ми, не, не сме съгласни и няма да приемем това финансиране. Това означава просто да кажем, не, отказваме се да продължим работа с партньорството и как в такъв случай можем да имаме някакво доверие между партньори в Европейския съюз. Тук става въпрос именно за това, за доверието на световно равнище към Европейския съюз. Естествено обаче трябва да излезем от е, тази непрозрачност, от тази ситуация, при която не е много ясна. Може би именно проекта ИТЕР не се е радвал до сега и достатъчно на прозрачност. Разбираме нещата. В крайна сметка цифрите от 2001 година не могат да бъдат същите, които са необходими през 2010 и 2011. За 10 години очевидно е, са необходими допълнителни разходи. Но щеше да бъде по-добре да се обяснят нещата и то да се обясняват постепенно и по-рано. Сега в този кризисен период, в който финансите наистина са затруднени, трябва всеки един от нас да положи някакви усилия и разчитаме на отговорността на онези, които управляват проекта ИТЕР, за да могат да намерят необходимите економии, за да ни се позволи на нас всички, включително и на нашия парламент, да имаме доверие. Така че това, което казвам аз е следното. Не можем да включим на задна скорост по един такъв проект. Абсолютно необходимо е да продължим ангажимента си. Но за да го продължим, е необходимо да разполагаме с пълна прозрачност. Комисията ни обясни, че има решение, за да се намери необходимия бюджет. Това решение, разбрахме го, трябва да се приложи бързо, трябва да го приемем бързо. И на мен ми се иска комисията при бюджета да не е единствената комисия, която ще решава съдбата на такъв проект. Благодаря. Szeretném elmondani, hogy vannak rövid és hosszú távú befektetéseink, és a kutatás egy ilyen hosszú... Колегата Месарус има думата. Да, става дума за дългосрочна инвестиция в сферата на научните изследвания. Не само нашите деца, но и нашите внуци и децата на внуците ни ще се ползват от е, този проект. Аз бях в Кадраш и наистина бях впечатлен от това, което видях. Видях как тръгва проекта ИТЕР. Не съм съвсем съгласен с колегите, които говориха преди мен. Би трябвало да виждаме напред, да отправим погледа си напред. И също времено трябва да си даваме сметка, че ролята на Европейския съюз в случая с този проект е пионерска. Господин Жанжуел представи именно тази визия за бъдещето. И аз много се надявам, че най-сетне ще се започне с първите стъпки. Естествено, че финансирането трябва да бъде осигурено. Бюджетната дисциплина до този момент не е превъзходна. Това е факт, който трябва да си кажем направо. Естествено, че е, за работата по един проект, е, е, калкулиран, калкулиран предварително през 2001 година, без съответните корекции, е нещо много рисково. Би трябвало да имаме актуални данни и съвсем точна калкулация, за да можем да предвидим разходите през следващите години. Аз знае, че е много трудно да калкулираш е, разходи за научни изследвания в бъдещето, но е, така или така, е, независимо от всичко това, ние се нуждаем от една по-актуална информация. Госпожа Корин Лепанж, благодаря господин председател, че ми давате думата. Аз не съм толкова интересизирана, колкото госпожа е по този проект и можем да дискутираме. Е, естествено, съгласна съм да инвестираме дългосрочно, обаче това са прекалено големи разходи, а ние нямаме е, никаква сигурност, че като вадим от други програми, например земеделието или от е, климатичните промени, до година, след две години, след три години или след четири години няма да се наложи отново по този начин да действаме. Това означава, че всички други политики на Европейския съюз допринасят за един проект. Проект, който е експериментален и за който изобщо не знаем дали ще бъде в действие след 30 или 40 години. А имаме незабавни нужди. Имаме нужди в Възобновявайте енергийни източници. Имаме нужди в енерги... енергийната ефективност, е, в промишлеността. Така че разумно ли е да се ангажираме, без да имаме никаква сигурност, че бих казала, за последен път се иска допълнително финансиране и че няма това да се иска постоянно. Освен това, госпожа Гростет говори за нашите партньори. Ще ви кажа обаче, господин председател, че нашите партньори, те не бъркат в джоба си. Никой от тях не вади портфела си. Само от нас се иска такова нещо. Така че нещата съвсем не стоят по един и същи начин. Благодаря. Госпожа Базе. Благодаря, господин председател. Няколко неща. Първо по този бюджет. Говори ни се за рубрика 2. Трябва все пак да знаете, че рубрика 2 това е земеделие. Понеже ние сме политици, не виждам как можем да кажем ние на света на земеделието, ще вземем 400 милиона от вас, за да ги сложим в проекта ИТЕР, заради ситуацията, която е чисто финансова. Това ще трябва ние по някакъв начин да го оправдаем. После, говорите за 15 милиона евро, които идват от е, промените в климата, за да се развие въпроса с възобновявите енергийни източници. И това идва от доклада Ван Брент. Сега, чудиме се дали не, не е станала някаква магия, някакъв фокус, за да се извадат тия пари оттам и да се сложат в ИТЕР. Въпрос. По 540 милиона, които ще се вземат от седма е, рамкова програма, т.е. Евратом. Аз ви питам, в крайна сметка, от коя програма ги взимате тези пари? Искам повече точност. Тези 540 милиона, откъде точно ги взимате? Ако ги взимате от проектите на Германия, или от ядения синтез, или от някакви други програми, но Добре, но поне не го кажете. Сега говорите за пълното финансиране, а в същото време давате цифри само за 2012 и 2013. Питам, какво ще стане за финансирането след 2013? Откъде ще дойдат средствата за след това? Последен въпрос. Аз също ходих в Кадараж, защото освен това съм депутат на този е, район. Работата наистина е започнала. И господин Бриско го каза. Обаче, работата е започнала абсолютно незаконно, защото не е имало никакво публично разследване. Като погледнете документите, ще видите, че решението от 28 юли позволи строежа на структурите за ИТЕР. И виждам депеша, в която се казва, че публичното разследване ще започне в края на годината. Питам с кого се шегувате и с кого се подигравате. Започнали сте работа, започнали сте строежа на сградите, а публичното разследване ще се прави след това. Какво доверие може да има населението към нас? Първо трябва да имате публичното разследване, след това съгласие на комисара и след това да започне строежа. И молбата за започването на строежа все още е, не е представена във факт. Така че финанси, след това се иска тройно увеличение на финансите, след това недемократично започва а, е, строежа, така че сме в пълно противопоставяне на всякаква демокрация. Благодаря. Кастио. Госпожата Кастио, а въпросът, който вие зададохте, естествено, трябва да бъде изяснен, казва председателят. Госпожа Кастилио. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за информацията. Благодаря на нашите гости. Присъединявам се към колегите, които говориха преди мен. Вие самите всъщност показахте част от тези проблеми. Явно съществуват проблеми, свързани с управлението на проекта от е, първоначалното решение до е, проектната документация, до е, началото, първите стъпки по реализацията има проблеми. И също времено в рамките на администрацията, която на практика отговаря и за това, да следи как се развива един проект и дали има отклонение от първоначалните планове, очевидно бяха допуснати грешки. Крайно време е администрацията отново да си даде сметка за това какви са целите и дали всичко това, което е направено до сега и организацията, която в момента се установява, отговаря на първоначално заложените цели. Аз подкрепям този проект, но ако от самото начало наблюдаваме единствено грешки и отклонения, може би ще трябва да поговорим много сериозно с моите колеги и да решим дали да подкрепим проекта. И ето, сега ще ви попитам – една част от администрацията се опира на инструменти, които в крайна сметка доведоха до всички тези проблеми. Как ще действате по отношение на тази част от администрацията? Председателят. Скъпи колеги, сега ще прекратим е, вашите изказвания, тъй като господин Жужа е, има много важни ангажименти и ще трябва да ни напусне по-рано. А към него бяха отправени една голяма част от въпросите. Нека да му дадем възможност да отговори на тях. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на бюджетните въпроси и ще оставя е, моя колега да отговори на останалите въпроси. По финансирането. Происхода на средствата. Искам да се върна на въпроса зададен по рубрика да или не, ние лишаваме европейското земеделие от финансови средства, от които се нуждае. Отговор е не. Тук става въпрос за бюджетни средства, които не са били освоени през 2010 година. Годината приключи на 15 октомври, бюджетната година. Така че това са налични фондове, по принцип тези средства се връщат на държавите членки, когато са неосвоени. А в случая какво правим? Казваме, ето, има налични средства в земеделието, просто правим трансфер към рубрика 1А, т.е. рубриката, която обхваща разходите за проекта ИТЕР. Така че не става въпрос за това да лишаваме европейското земеделие. Това са налични фондове в бюджетните пера за 2010 година. И в края на 2010 тези средства вече няма да са налични. Точно за това е спешно да се вземе решение по този въпрос и то преди края на тази година, защото иначе тези фондове просто са загубени за Европа. И така, тук в кавички бих казал, че е, имаме късмет, че има някакви земеделски разходи, които не са били направени и в крайна сметка земеделието е похарчило много по-малко, отколкото предвиденото за 2010 година. Второ, по въпроса за финансирането за преразпределение, т.е. тези 460 милиона евро. Колегата ми ще може по-подробно да ви обясни това в рамките на седма рамкова програма, но това, което мога да ви кажа за тези 460 милиона спрямо пълния бюджет, е, че тази сума е всъщност в малко съотношение, т.е. около 2% става въпрос за усилие, естествено, то значително усилие – но все пак това е умерено усилие в съотношение на глобалната сума. Знаете, че имаше backloading на английски в текста за е, бюджета до 2013 година и всяка година има а, е, 1 милиард подобни средства. Трето, какво се случва, ако има свръхразходи след 2013? В цялата тази работа комисията зае една много твърда позиция. И е, тази позиция бе много трудно защитима пред държавите членки. Това се каза в заключенията на съвета от юли. Комисията каза, че не можем да жертваме другите политики за една единствена политика. Това е буквалният превод на решенията на комисията. Тоест не можем да възнамеряваме да намалим, смекчим амбициите си в други области. Точно за това наличността на средства в земеделието е наистина някакво щастливо събитие. Това, което казваме и ще продължаваме да казваме на държавите членки е следното. Готови сме да въведем определена сума за финансиране на големите проекти. Но бюджета на общността не може постоянно да финансира свръх разходите, превишенията. Трябва да се намери едно трайно решение на такъв въпрос. За ИТЕР комисията посочи, че интервенцията от Европейската комисия ще спре на размер милиард и 4 и ако има нещо допълнително, тогава националните бюджети ще финансират. Освен това, комисията посочи, че би следвало да се разгледа дали не е уместно да се създадат някакви специфични приемни структури за финансиране с определени фиксирани суми на определени проекти в Европа. Ето това е, което ние ще предложим за следващата финансова перспектива. Това е, господин председател, което можех да кажа, но искам да повторя и да настоя на необходимостта да се намери решение за финансирането на тези, този милиард цяло и четири в рамките на процедурата за помиряване, която ще се състои в други ден в съвета. Много се радвам да чуя, че от страна на съвета вече има известна готовност да се приемат предложенията на комисията. Припомням, че през юли месец съвета искаше пълно преразпределение вътре в рубрика 1А, докато сега вече се отдалечаваме от това екстремно решение на съвета и се надявам, че ще срещнем разбиране в настоящите обстоятелства това е единствения начин наистина проекта да върви в срок. Благодаря. Много ви благодаря за ясния отговор. А сега ще дам думата и на останалите ми гости. Господин Смит на първо място. Благодаря. Преди да дам отговори на конкретните въпроси, позволете ми да отбележа колко високо оценяваме подкрепата, оказана от Европейския парламент за проекта ИТЕР. Не можем да си позволим да не реализираме този проект трябва да проучим възможностите за прилагане на нов, нови подходи към осъществяването му. В противен случай, ако не изпълним проекта, ще бъдем изправени пред съществени проблеми, както във връзка с енергийната ефективност, така и във връзка с постигане на екологичните ни цели. Да, скъпи колеги, проектът е рискован, както и всички останали проекти в областта на научно-изследователската дейност. Не можем обаче да си позволим да не го осъществим трябва да поставим и въпроса във връзка с доверието на международно ниво. Нашите международни партньори очакват от нас да поемем водеща роля при изпълнението на подобни проекти. Така че ако се откажем от проекта ИТЕР, това няма да допринесе за имиджа ни в международен мащаб. Колегата вече посочи, че ще се опитаме да осигурим необходимите е, милиард и 400 милиона, като обаче няма да ощетим е, рамковата програма за научни изследвания. В момента има предложение да се заделят 460 е, милиона, които да се съкратят по рамковата програма. Това е разумно предложение. В качеството си на генерален директор ще се опитам в бъдеще да направя всичко възможно да предотвратя прекомерното покачване на разходите по подобни проекти. Вече сме предприели от ми в длъжност някои наистина драстични мерки. Бяха направени промени в ръководните структури на организацията, както на международната организация, така и на а, другата в Барселона. Подменихме ръководния състав, като назначихме не политици, а експерти, които са запознати с управлението на подобни широкомащабни проекти. Такъв експерт е, например, господин Бриско, който е наистина спечатляваща впечатляваща професионална автобиография. Виждате, че сме предприели необходимите мерки за подобряване на управлението и за ограничаване на разходите. Предоставихме ми ви и съответния документ, в който описваме тези мерки. Съжалявам, че го получихте едва днес сутринта. Да. Дойдох на днешното заседание единствено за да ви убедя, че не само изискваме от вас допълнително финансиране, в замяна ви предлагаме и мерки за подобряване управлението на проекта. Има нещо, което е дразнещо за мен, но ще поставя този въпрос пред държавите членки. Благодарение на сътрудничеството ни с господин Бриско, вече направихме някои съкръщения в разходите. И в резултат от това комисията изведнъж рече, о, след като сте реализирали економии, то значи ще са ви необходими и по-малко средства. Трябва да изясним на държавите членки че правим всичко възможно, за да ограничим разходите за едните 3 до 5 години, така че да се вместим в рамките на 6 милиарда и 600 милиона. Затова наистина се нуждаем от вашата подкрепа за осигуряването на необходимите ни допълнителни милиарди 400 милиона. Този проект трябва да бъде осъществен. Той е от основно значение за енергийната сигурност на Европа в бъдеще. Благодаря. Господин е, Бриско, вие бихте искали да добавите още нещо. Да. Благодаря, господин председател. Един от вас е, зададе въпрос е, във връзка с бъдещето на проекта. Още в самото начало споменах, че се постига напредък по проекта, че вече сме навлезли в фазата на изграждане на сгради и мощности. Взехме решения за необходимите промени, започнахме да ги осъществяваме. Може да изминат 6 месеца или дори по-дълго време, докато се усети първоначалният ефект от тях, но ще продължим осъществяването на промените. Що се отнася до разходите при проекти от подобен мащаб не могат да бъдат дадени гаранции. Изминаха вече почти две години, откакто започнахме работа по новия разчет на разходите. През този период разчетът бе подложен на проверка от няколко групи от независими експерти, така че резултатите от тази оценка са достоверни. През последните две години нямаше лоши изненади. Разчетите са все още същите, както и преди две години. Тогава установихме, че в първоначалните а, разчети са пропуснати много неща, но от тогава насам, откакто извършихме повторната оценка, няма лоши изненади. В началото на заседанието споменах, че започваме и договаряне Отблизо следим цените, които ни се предлагат, сравняваме ги с бюджета, с който разполагаме, както и с данните от разчета на разходите. Но момента резултатите от този процес са положителни, т.е. договорите са на стойност по-ниска от заделените суми по нашия бюджет. Това означава, че разчетите за разходите са направени добре, дори са леко завишени. Имаше въпрос във връзка с 7,2 милиарда и 6,6 милиарда. Когато бе направено предложението за 7,2 милиарда, ние не взехме предвид плана за непредвидени обстоятелства. Но всеки проект от такъв мащаб има нужда от подобен план. Договорите, които сме сключили през изминалите години, месеци е възможно да бъдат преразгледани през едните месеци и години. За тази цел имаме нужда от план, от средства за непредвидени обстоятелства. Моята цел е реализираните економии да бъдат внесени в фонд за действия при непредвидени обстоятелства. Така в бъдеще няма да има нужда да се обръщаме към вас за допълнително финансиране. Зададохте въпрос във връзка с капацитетите по проекта, с системите за подаване на сигнали. Това е част от процесите на които полагаме начало в момента. Това са процеси, които ще ни помогнат да видим каква е истинската стойност, истинската полза от проекта. Използват се стандартни техники за сравняване на предвидените разходи и действително направените разходи. Ще използваме тези техники в бъдеще, за да сме напълно наясно за разходите си. Поставихте въпрос и във връзка с работата на структурата в Кадараш. Доколкото знам, строителните дейности се извършват легално. Според информацията, с която разполагам, имаме разрешителни за строеж, но можем да обсъдим тази тема и по-подробно. Благодаря ви. Още няколко желащи да вземат думата. Господин Оди. Благодаря, господин председател. Най-после парламентът е сезиран. Най-после ние парламентаристите ще дискутираме заедно с комисията и съвета. Първо, по самия механизъм и по самия проект ИТЕР. Първо, нещата върват. Технология Токамак работи с, в малък мащаб. В голям мащаб това са нещата, които виждаме при звездите. Синтез с много а, слаби емисии на въглерод. И съжалявам, че много често финансовите аспекти взимат превес пред научните аспекти. Съжалявам също така, че не говорим достатъчно за международните и световни измене, е, измерения. Русия с Горбачов, Штатите също се връщат, Бразилия, Индия, всички те започват да се включват в този проект – няма нито дума за сътрудничеството между Европа и Азия. Защо не дискутираме с Китай, например? Например, с студенти, които биха могли дистанционно да работят по този проект. Защо не искам от китайските си приятели разглеждане, изобщо не само на китайците, на, на всички наши партньори, да споделим тези затруднения. И ще приключа с финансовите аспекти. Съжалявам, че господин Жан замина, но ние в крайна сметка говорим за наши вътрешни неща, за меделие и други проекти. Тук не става въпрос за това, че взимаме пари от някоя рубрика, просто защото имаме излишъци. Всяка година от 140 милиона, като теглям чертата, винаги остават. По 1 милиард тук, 2 милиарда там. И в крайна сметка, ето, инвестиционните фондове 5 милиарда. Връщаме на държавите. Това не е защото взимаме от рубриките, а защото остава излишък. Именно този излишък сега вкарваме в този проект. И много се радвам, че Европейската комисия, която не беше работила достатъчно по тези бюджетни аспекти, сега вече вижда тази идея, че ни трябва секция за инвестиции, не само секция за функциониране, за да можем да финансираме Галилео, ИТЕР, високоскоростните линии, цифровото развитие, е, космоса, е, инфраструктурите. Трябва Европа да инвестира в ИТЕР, господин Барозо го предложи, но комисията не беше достатъчно работила по финансовия инженеринг. Днес ще припомня, че ще има предложение в рамките на следващата финансова перспектива и точно така трябва да работим. Особено по такъв проект, който не е за една или две години, а превишава няколко финансови перспективи. В този смисъл и точно така трябва да инвестираме в бъдещето. Благодаря. Е, е, Госпожа Тротман. Благодаря ви, господин председател. Много въпроси бяха повдигнати във връзка с бюджета. Но искам да кажа само следното. Няма нищо по-лошо от това постоянно да се тровим с финансови въпроси и с затруднено разбиране на самото управление на проекта. Съществуват две условия, за да може парламента наистина да заеме нормална позиция спрямо този проект. Първото условие е да има специфично финансиране и това специфично финансиране да не използва свободните средства от нашите политики. Това много трудно се обяснява можем да се запитаме какво е равнището на изпълнение на нашите публични е, разходи. Когато отидете и се срещате с млекарите, с млекопроизводителите или каквито и да било производители в земеделието, не можете да им обясните, че освободените средства от земеделието не се използват за същото и не се използва за кохезионни фондове, разбира се, а за проект, който се отлага просто защото това е нормално. Този проект е, е много дългосрочен и, и за това закъснява. Но това не може да се обясни политически. Второто условие. И точно тук трябва да кажа, че дискусиите за тези освободени средства за равнището на освояване на публичните разходи не е само въпрос на някаква годишна възможност. Това е въпрос на стратегия. Казахме на комисията, че трябва да направите предложение за възстановяване, което да е амбициозно. След като има толкова много свободни средства, значи, че нещо сме пропуснали, и не сме си изпълнили задачата. Ако трябва да е, обираме тези свободни средства, това значи, че нещо не е наред. Имаме нужда от многогодишен бюджет и имаме нужда от рискови пера. Ако комисията говори за милиард 4, имат това за цел, трябва да се работи по тази цел. А не да навлизаме в играта на съвета, ще оберем всичко от едно А, ще вземем от две и в един момент ще ни кажат, ами добре, нека да отсрочим, защото в крайна сметка може би можем да направим някакви спестявания. Това изобщо не може да работи и трябва да сме съгласни с това. Така че трябва ангажимент от страна на съвета в дискусията с парламента върху възможността комисията да може да заема от собствени средства. Това днес е абсолютна необходимост. И ако комисията иска да й вярваме, трябва да ни предложи такива решения, които да ни осигурят дългосрочно устойчивите политики, включително и в земеделието, зелена заетост, наука, всичко това и замеделието, че ще получим абсолютно всичко, от което имаме нужда. Приключвам, господин председател, Япония в момента инвестира в науката. САЩ също. Всички инвестират в новите технологии, в изобретенията, включително и китайците, които ще е, минат преди нас в новаторството. Видяхте какъв е проблема с Галилео. Много ни е трудно да го уредим. Така че абсолютно необходимо е да можем да решаваме финансово нещата с ясна визия. И ще приключа с това. Комисията трябва да бъде взискателен възложител и да има отговорността на такъв възложител и новия екип, който управлява проекта, да действа като възложител и да отговаря пред онези, които също са дали мандат на комисията, т.е. съвет, е, т.е. парламент. Точно това желая, защото желая успеха на този проект. Thank you very much. Uh, I have, uh... Турмес. Благодаря. Искам да отправя три въпроса към нашите оратори, както и един въпрос към Белгийското председателство. Ще започна с него. Доколкото знаем, на ниво съвет се води обсъждане относно правното основание на предстоящото споразумение за финансирането на проекта. Доколкото знаем също, съветът отказва да използва като правно основание междуинституционалното споразумение от 2006 година. Вместо това той се позовава на член 312 от договора. Би ли могъл представителят на Белгийското председателство да ни запознае с текущото състояние на това обсъждане за правното основание? Присъстващите експерти опоменаха, е, че са направили преглед на разчета на разходите и че наскоро са ревизирали необходимата сума. Бихте ли ни казали какви са разходите за нормалната експлоатация на реактора и за неговото изграждане? През 2001 година е направен разчет на тези разходи. Към момента обаче не разполагаме с документ, където да е отразен актуалният им размер. Знаем, че се е стигнало до същинска експлозия на разходите. Така че бихме се отчудили, ако настоящите разходи, настоящият разчет за функционирането и разкомплектоването на реактора е същият, както разчета през 2001 година. Вторият ми въпрос е следният. Споменахте, че абсолютно се нуждаем от този проект, че трябва да го осъществим. Да допуснем, че ИТЕР е първият по рода си проект. В резултат от изградените по този проект мощности през 2040-2050 година ще бъде изграден демонстрационен реактор. Доколкото знам, той ще се намира в Китай, не в Европа. И едва след изграждането на този реактор, евентуално ще помислим за приложението на мощностите в търговски мащаб. Прекалено дързък ли съм, ако допусна, че най-рано ще постигнем конкретни резултати в търговски мащаб едва през 2090-2100 година. Ще взема отношение и показаното от господин Оди, ако разбира се той ме слуша. Обявяваме се в подкрепа на научно-изследователската дейност. Изправени сме обаче пред глобална енергийна и екологична криза. Какво би се получило, ако заделим 50 милиарда и осигурим 3000 учени. И използваме тези човешки ресурси и финансови средства в възобновяеми енергийни източници, фотоволтаици и други. В международен мащаб сигурен съм, че ще постигнем много по-добри резултати. И именно така ще постигнем ефект от заплануваните действия. Говорихте и за еврооблигациите, но еврооблигациите предполагат предварителни инвестиции, например в инсталации с високо напрежение или в изграждането на сгради. А и ще има възвръщаемост на инвестициите. А Реакторът за ядрен синтез е като черна дупка, която само поглъща средства, без да има никаква възвръщаемост. Ако искате наистина да провалите осъществяването на идеята за евробондов, еврооблигациите, извинете, то обвържете ги с финансирането на ИТЕР. Защо? Евробон, еврооблигациите са приложими единствено към проекти, по които можем да реализираме някаква възвръщаемост, а по проекта ИТЕР няма да има никаква възвръщаемост. Аз твърдо се обявявам в подкрепа на еврооблигациите, но трябва да бъдем внимателни с целите, за които ги използваме. Председателят, следващият оратор е Кристиан Елер. Искам само да уточня, както за целите на днешното заседание, така и за целите на предстоящите обсъждания по бюджета, следното. Мисля, че държавите членки не проявяват никаква отговорност. Намаляването на разходите по проекта от 7,2 на 6,6 милиарда се дължи на това, че вече не се предвиждат резерви по проекта. Тоест това не е реална економия на разходи, а просто трик. Второ, трябва да уточним нещо, което днес ясно заявихме, а именно, че със средствата от процедурата по съгласуване на бюджета трябва да бъде обвързано и условие за, бъдещата, за изясняване на бъдещата структура на управление на проекта. Искаме да ни се предостави писмен документ за бъдещата структура по управление на проекта. Само при това условие ще бъдат заделени средства. Трето, говорихме не малко за структурата на управление на проекта. Не споменахме обаче структурата на управление на генералната дирекция. Тоест, кои ще бъдат в бъдеще служителите на генералната дирекция, които ще отговарят за управлението на проекта или то ще бъде възложено на външни изпълнители. Трето, и това според мен е важно, ще бъдат разпуснати така наречените изпълнителни комитети. Вместо това ще бъде създаден на съвет за наблюдение на управлението. Ще има и екипи, които ще се занимават с възлагането на обществени поръчки. Това разделение на управленските структури според мен е много важно. И на четвърто място от економическа гледна точка много е важно да се изясни въпросът за разходите. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници, надяваме се през 2050 година 50% от произведената енергия да е от възобновяеми енергийни източници. И за това е съвсем основателно да изискаме, ако ще се инвестира в някакви подобни проекти, то да се инвестира в възобновяемите енергийни източници. ако трябва да се справим напълно с въглеродните емисии, то това е което трябва да направим но трябва да си изясним какви ще са разходите, първо, и второ, какви ще бъдат разходите, ако инвестираме в нещо друго. Комисията трябва също да изясни как точно смята да финансира допълнителните разходи от източници, различни от рамковите програми? Не можем в бъдеще винаги, когато възникнат допълнителни разходи, да жертваме рамковите програми. Благодаря. Сега ще дам думата още веднъж на господин Смит, е, който ще е, се опита да ви даде отговор на въпросите не очакваме политически отговор, очакваме експертен отговор. Господин Смитс, да. Този проект ще се осъществява в дългосрочен план. Той е и рискован, но трябва да обмислим осъществяването му. Да се надяваме, че възобновяемите енергийни източници ще покрият а, изцяло нуждите ни от енергия през идните години е несериозно. Това е погрешният подход. А що се отнася до ядрената енергия, до енергията от ядрен синтез, то мисля, че трябва да проучим възможностите за осъществяването на проекта ИТЕР. Второ, в бъдеще, когато предстои осъществяването на мащабни проекти като ИТЕР или Галилео, то не трябва да ги осъществяваме за сметка на рамковите програми. За тази цел полици... комисията предлага в бъдеще да се въведе отделна бюджетна линия за осъществяването на подобни проекти. Отделен бюджетен ред, извинете. ще създадем и ясни правила за вноските на държавите членки. Те ще бъдат фиксирани, няма да се изчисляват на процентна основа. Трето, повдигнахте въпроса за международното сътрудничество и най-вече за сътрудничеството с Китай. Работим с редица международни партньори. Наистина искаме да ги мотивираме да излязат извън рамките на поетите вече ангажименти и да проучат възможностите за разширяване на ангажимента си. Конкретно по програмата ИТЕР трябва да намерим възможности за осигуряване на тези допълнителни милиарди 400 милиона. Защото международните ни партньори все по-често ни питат дали Европа наистина е готова да изпълни този проект. За да можем да го осъществим, трябва да осигурим не само финансирането, но и по-голяма ангажираност от страна на международните ни партньори, например Бразилия. Запитахте ме и за структурата на управлението. В моята генерална дирекция имаме прекрасен екип, който отговаря за работата по ИТЕР. Постоянно предоставяме на този екип актуализирана информация и възможности за повишаване на квалификацията му. Привличаме и външни експерти. Подобна е ситуацията и в структурата енергия от ядрен синтез. Заедно с господин Бриско работим за осигуряването на максимално добър експертен опит. Председателят моля да се изказвате един след друг. Сега ще дам първо думата на господин Бриско. Попитахте за разходите за експлоатация, както и за разходите за извеждане от експлоатация на мощностите по ИТЕР. Бе направен първоначален разчет през 2001 година, но не разполагаме с ревизирани стойности. Мога да изискам да се разпишат такива В рамките на ИТЕР се спираме на редица разходи по експлоатацията, например разходи за електричество. Те не са толкова непредсказуеми. А що се отнася до извеждането от експлоатация, трябва да се обърне внимание на количеството радиоактивни отпадъци, както и на разходите за тяхното обезвреждане. Знам, че има промени в стоеността на тези разходи. Можем да се спрем по-подробно върху тях. Някой спомена и за така наречения счетоводителски трик. Съветът предвижда намаляване на разходите в размер от 300 милиона. Не ни предлага обаче конкретен подход. Според мен единственият начин да намалим разходите е да извадим от сметката плановете а, за действие при непредвидени обстоятелства, но трябва да предвидим и някакъв фонд за финансирането им в бъдеще. Кот Търмес зададе въпрос към съвета. Може би можем да чуем и отговора на съвета. Много ви моля, колеги, да бъдем дисциплинирани, да изслушаме съвета. След това ще трябва да проведем и изслушването по въглищата. Благодаря, господин председател. По въпроса, който възникна за правното основание от Лисабонския договор или по междуинституционалния договор. Председателството е добре запознато с този въпрос и след консултация с правната служба този четвъртък по време на тристранната консултация ще дадем отговор, но междувременно сме предпазливи. Съжалявам, може би ви разочаровам, но това е положението за сега. Е съвсем ясно. Какво повече можем да очакваме? Липсва ли още нещо? Кога можем да очакваме разчет или по-скоро прогноза за първите а, мощности, които могат да бъдат прилагани за търговски цели. Първата фаза е ИТЕР, а на втори етап ще бъде изграден демонстрационен реактор. Господин Бриско. Да, ИТЕР е първият етап от а, разработването на програма за ядрен синтез. Първите резултати ще бъдат видими през 2020 година. След изграждането на мощностите, те ще влязат в период на експлоатация. Ако през 2020 година резултатите от експлоатацията са положителни, то тогава можем да помислим и за изграждането на демонстрационен реактор и ще имаме възможност да го пуснем в експлоатация, ако всичко върви добре, през 2040 година. Ако резултатите от ИТЕР са положителни, то може да се наблюдават различни конфигурации на партньорство. Това ще даде възможност за изграждане на повече от един демонстрационен реактор и така ще имаме и повече възможности за економически рентабилно приложение на мощностите. Редица економически експерти предвиждат значителни мащаби на използването на енергия от ядрен синтез до края на това столетие. Благодаря много за отговорите. Благодаря на всички за това, че бяха наши гости и на колегите за това, че участваха в тази дискусия, колкото и голям и оправдан да е интересът към темата. Много ви моля да се съгласите с мен. Сега приключваме с тази тема, за да можем да обсъдим и следващата тема по дневния ред. Очакваме гости за изслушването. We want to start. Започваме. Започваме, моля, уважаеми госпожи и господа, скъпи колеги. Предстои ни една друга много важна тема. Естествено, че бихме желали да научим колкото е възможно повече по темата. Получили сме е, проучили сме въпроса, поканили сме гости. Надявам се, че и други колеги в последствие ще се присъединят към нас, тъй като темата наистина интересува комисията. Благодаря много и на колегите от нашата комисия, които всъщност бяха инициатори на това изслушване. И така, ще помоля и нашите гости колкото е възможно по кратко в началото да изложат своите мисли, своите идеи относно енергийния микс и мястото на въглищата в бъдещия енергий микс, енергиен микс, за да можем да проведем и дискусия. Поздравявам всички наши е, гости, всички наши експерти тук е, е, и веднага ще им дам думата. Господин Пикач, първо. Господин Пиякач, благодаря, господин председател, дами и господа, благодаря ви за възможността да участвам в днешното изслушване. За мен е чест да присъствам на вашето заседание и да направя представяне. Ще говоря на полски. Szanowni Państwo, w Europie do produkcji energii elektrycznej stosuje się głównie... Уважаеми госпожи и господа, четири са основните енергийни източници, които се използват в Европа. Газ, който обикновено се внася и този внос е свързан с е, определени рискове. Естествено, е, топло е, е, електрически централи, които произвеждат топлоенергия, водно-електрически централи, водата обаче също не е, е неизчерпаема и въглища, да, при топоелектрическите централи. Въглищата е, са в е, огромни находища и в огромни количества и биха могли да ни стигнат за около 400 години. Енергетиката в САЩ, в Китай зависи до голяма степен от въглищата. 40% от електроенергията в света в момента се произвежда от лигнитни и от каменни въглища в Европейския съюз процентът на въглищата, делът на въглищата е 28 и тенденцията е към намаляване. Въглищата могат да бъдат е, много важен енергиен източник, тъй като Технологиите са познати от векове, стабилността е гарантирана и това можем да кажем съвсем спокойно, най-вече на базата на сравнението с други по-малко стабилни енергоисточници. Имам предвид най-вече възобновяемите енергии. времено, въглищата а, могат да се складират а, по един също по-сигурен и стабилен начин, така че да не зависим от а, климата, от времето. Въглищата са важен енергиен източник, не само в нашето настояще, но и в бъдеще. Ако намалеят ресурсите, ако намалее наличността от въглища, ако намалее и дълът на въглищата в енергийния микс, цените на енергията ще се покачат многократно. Нашите страни, потребителите, се нуждаят от балансиран микс. В държавите, в които се залага единствено на един енергиен източник, е, не може да се говори за стабилност на цените и за стабилност на пазара на енергията. Естествено, че е, всичко има и положителни и отрицателни страни. В е, рамките на производството на въгледобива и производството на енергия на база въглища се отделят много емисии на со 2 но също но е, това е, поддържа цените на едно по-достъпно равнище. През е, следващите десетилетия ние ще трябва да продължим да търсим нови технологии, да инвестираме в технологии, бедни на е, въглеродни емисии. Ние не бива да се отказваме от въгледобива и от добива на енергия на база въглища. В никакъв случай не бива да се закриват е, мините, защото по този начин енергийният микс в Европа няма да се развие благоприятно. Не навсякъде въглищата и газът е, играе толкова важна роля в енергийния микс, е, но за Европа това са много важни енергоисточници. И така, е, основният проблем, свързан с въглищата, са емисиите на со 2 Как можем да ги намалим? Вредните емисии се отделят при изгарянето, производството на енергия навсякъде по света е свързано с отделянето на вредни емисии и също времено с загуба на топлоенергия, около една трета от е, цялата енергия, която се произвежда при изгарянето на въглищата, се губи. 25 е, до 35% е загубата на енергия при лигнитните и съответно при камените въглища. Но ако ние успеем да намерим технологии, при които изгарянето да бъде по-ефективно, при които при технологиите на изгарянето да бъдат да не, да не водят до загуба на енергия, ние ще постигнем и поевтиняване на енергията. Много важен е въпросът и свързан с изгарянето на биомаса. Енергията, топлоенергията, когато се използват твърди е, подземни изкопаеми, е свързана с необходимостта от изграждането на инсталации за улавяне и съхраняване на въглерода. Това е едно от решенията на проблема с емисиите на СО2. В ККРС вече започнаха пилотни проекти, свързани с геологичното складиране на емисиите от въглерод с изграждането на инсталациите за съхраняване, за улавяне и съхраняване на въглеродни окиси. Проект е от този вид е, има и на други места, но във всеки случай те се намират в начална или в е, е, така малко по-напреднала фаза. Това са така наречените демопроекти за улавяне и съхраняване на въглерод. Би трябвало да докажем по пътя на тези проекти именно, че можем да постигнем повече ефективност – И така, Обикновено, от страна на националните държави, компетентните органи не казват, ние желаем да изградим инсталации за улавяне и съхраняване на СО2. Е, те казват, ние бихме могли при положение, че се намерят средствата и че е, обществеността подкрепи един такъв проект и така нататък. Но естествено, че в условията на финансови кризи тези е, проекти е, се осъществяват по-трудно на национално равнище и съответно и готовността на държавите членки да се ангажират с такива проекти е по-малка. В е, глобален мащаб ние сме застрашени от е, климатичните промени. Така че е, би трябвало най-вече да събудим интерес и у развиващите се страни да изграждат е, подобни инсталации, тъй като климатичните промени засягат не само Европа, те засягат целия свят и също времено не се произвеждат, така да се каже, причините не са непременно при нас. Те са повече в развиващите се страни. Когато говорим за сигурност на енергоснабдяването, за енергийна сигурност, трябва да кажем, че това е предизвикателство не само за европейската економика и за европейските граждани. То е, е предизвикателство за всички нас. И особено някои от държавите членки са силно засегнати от този въпрос, но би трябвало да знаем, че технологиите, които се разработват е, в Европейския съюз, е, много често се използват и се прилагат на практика в страни извън Европейския съюз. Независимо от това, остава отговорността на администрациите, на съответните компетентни органи, които би трябвало да взимат тези решения и да отделят и съответните средства. Бъдещето за ен... оптималния енергиен микс на Европа е свързан и с въглищата, но естествено на нас са ни необходими проекти за изграждане на инсталации за улавяне и съхраняване на емисии. Необходими са ни нови технологии за намаляване на тези емисии от СО2. Зная, че има фирми, които не са заинтересовани от изграждането на подобни инсталации, тъй като това е свързано с допълнителни инвестиции, това е свързано и с отделяне на съответните места и е, терени на е, тяхна територия. Затова държавите, държавните органи са призвани да проведат една просветителска, една просветна кампания, за да убедят и гражданите, и предприемачите, и собствениците на предприятия, че това е абсолютно задължително и че това е неизбежно в Европа, която се нуждае от енергиен микс, в който и въглищата играят една важна роля. Ако не убедим хората по един ясен начин, че е необходимо да изградим инсталации за изгаряне на лигнитни въглища с по-малко отделяне на вредните емисии от СО2 и същевременно инсталации за улавяне и съхранение на СО2, няма да можем да осигурим на приемливи цени енергия сега ще дадем думата на представителя на Астуриас, казва председателят. Е, много трудно ми беше името, дано да съм го произнесъл относително правилно. Господин Анонсо. Благодаря. Искам да благодаря специално за това, че ме поканихте на този дебат във връзка с е, бъдещата роля на въглищата в е, бъдещия енергиен микс. Мисля, че е съвсем нормално именно страна като Испания и по-специално район като Астурия да участва в този дебат. Отначало искам да направя една обща картина. Какви са тенденциите и как ще се е, развие е, този отрасъл. Първо трябва да се знае, че Европа зависи много силно от чужбина за доставка на енергията си. Това е още повярно за Испания и особено за автономната област Астория. Там говорим за степен на зависимост от чужбина над 50% за Астория, за Европа 50%, 70% за Испания и още повече за Астория. Транспорта, например, е отрасъл, който представлява основното потребление и също времено е силно е, замърсяващ отрасъл. Това също трябва да се каже. Още по-ясно е, изглеждат нещата в Астория. Освен това, не съществува достатъчно взаимно връзка между енергийните инфраструктури, между държавите в Европа. И този проблем също е по-остър в Испания. Испания е, един е, вид е, е, в енергийна изолация с изключително слаба взаимна връзка с други държави. Освен това съществува разлика в структурата на енергийния микс в различните държави, а пък и вътре в държавите има също различия в регионите. Например, 26% от производството в Европа се дължи на въглищата, а в Испания са 16%, а 76% за Астурия. Значи, виждате какви огромни различия съществуват между различните области и различните държави. Що се отнася до основните принципи на енергийната политика в общността? Става въпрос за техническа устойчивост, економическа устойчивост и конкурентоспособност и екологическа устойчивост. Ако въглищата трябва да продължат да бъдат някакъв фактор, трябва да се намери някакво равновесие между тези три съществени принципа. Освен това, присъстваме на силно развитие на възобновяемите енергийни източници. Е, източници, които не можем да планираме и не можем да управляваме все още достатъчно коректно. Става въпрос за е, различни решения, които трябва да вземем. Първо, създаване на нови енергийни е, инфраструктури за взаимна връзка между мрежите и освен това ни трябват поддържащи технологии, които по-добре да управляват самите системи, за да се компенсират тези възобновяеми източници. Освен това се оказва полезно да се наблегне на новаторството и изобщо на научните изследвания в различни отрасли, в транспорта, в преносните мрежи – но най-общо казано трябва да си подобрим енергийната ефективност. Така че това е общата схема на положението в момента в областта на енергийния микс. Като си имат предвид основните насоки на ниво Европа, всички политики се основават върху общи действия, възобновяемите енергийни източници и също така въвеждане на планове за действие за енергийни економии. Разбира се, взели, взети са мерки за развиване на е, взаимните връзки. Европейския съюз признава с създаване на фонд от милиард 750 милиона евро че трябва да се развият тези аспекти. От екологическа гледна точка, последствията в енергетичния отрасъл е, че трябва да се намали сериозно замърсяването и да се развие съответно технологията за улавяне и съхраняване на въглерода. Европейската комисия разработи няколко документи, които аз цитирам. И там се казва, че е, въглищата са основен елемент за енергопроизводството в Европа. Там се казва, че един от двата принципа е собственото производство на въглища и освен това разработването на стратегически резерв документите, за които говоря, са зелената е, книга на е, Европейския съюз към Европейска стратегия за сигурност на е, енергийните доставки и освен това съобщението на комисията за преразглеждането на втората енергийна стратегия. Освен това имаше още едно съобщение на комисията за устойчиво устойчива енергия от полезните изкопаеми и постигането на нула емисии от въглищата след 2020, но има и друга, но, други документи от нормативната уредба. Това означава, че въглищата наистина са основен елемент за сигурността на енергетичните доставки. Съобразно основните носоки, установени от Европейския съюз, цяла поредица от мерки бяха предприяти и в частност приспособяването на минния отрасъл – освен това бяха направени инвестиции в инфраструктурата, за да се създаде резерв и за да се коригират вредните последици върху екологията, както и да се подобри полезното действие на топлоелектрическите централи. Финансирани са нови технологии за тази цел. Освен това, разбира се, финансираха се и проекти за улавяне и съхранение на въглерода. След като казах всичко това, искам да посоча три основни проекта, които се финансират в Испания и които използват допълнителни технологии. Екогаз, например, в Порто Яно, използва технология за предварително изгаряне, интегрирано предварително изгаряне. Има комбиниран цикъл с различни горива, включително въглища. Съществуват и други такива проекти в Переда, например, в моя регион Астурия. Всички тези проекти ни позволяват да сме оптимисти за развиването на подобни технологии, чието резултати ще се усетят през 2020 година и ще могат да бъдат развити вече промишлено. Искам да наблегна на ролята на въглищата в настоящия енергиен микс и в този на бъдещето. Първо, ролята на въглищата в Европа и в третите страни варира според държавата или съответния регион. Някои държави не разполагат със собствено производство на въглища, други пък имат много високо производство и там съответно въглищата, разбира се, представлява много голям дял в енергийния микс. Испания, например, има сравнително умерен дял на производство на въглища между 10 и 40% в енергийния микс. Европейския съюз с насоките си е, призна стойността на въглищата като собствен ресурс за енергия, който позволява за, е, да се изграждат стратегически проекти. Пак ще цитирам примера на Испания. Трябва да е, се насочим към вътрешно производство, което да е достатъчно чисто, за да може наистина да се създадат съответните мини инфраструктури с съответния достъп до тази енергия, в случай, че енергийните доставки не са достатъчни. Принципите на Европейския съюз се спазват при тези проекти. Въглищата за бъдеще ще продължават да играят роля за енергийната независимост, за гарантираните доставки, за приспособяването на целия енергиен сектор и също така и в областта на възобновяемите енергийни източници. Нека пак да вземем пример от Испания. В Испания се инвестираха смело много средства за възобновяемите енергии. Казва се, че до 2020 година 43% от електричеството ще се доставя от възобновяема е, енергия, докато въглищата ще представляват само една допълнителен, допълнителен ресурс, който да представлява един вид резерв или гаранция – Запазването на този сектор ще зависи за бъдеще от различни ключови фактори. Първо енергийната ефективност, второ е, ефекта върху околната среда. Знаете, че тецовете са все по-модерни, така че могат да бъдат намалени емисиите. Освен това също така от развитието на технологията за улавяне и съхраняване на въглеродния двокис. Всичко това ми позволява отново да подчертая важната роля на въглищата на национално равнище във всяка една от нашите държави членки като резервен източник. От няколко години вече се приспособява отрасъл на въглищата. Това става и в Испания. Между 70-та година и 2005 година 40% от производството осигурява 56% от заетостта. Имаше драстични промени в този отрасъл и въглищата се превърнаха в стратегически резерв. По този начин минималният размер на експлоатацията бе определен, за да може действително да става въпрос за стратегически резерв. Освен това бяха предприяти ключови мерки за да сме сигурни, че развитието ще бъде устойчиво на онези централи, които ползват все още въглища. Искам да направя малка бележка във връзка с концепция, залегнала в регламент, който скоро ще влезе в сила, а именно конкурентно способен минен отрасъл можахме да видим как през 2006 или 2008 година, въпреки че въглищата наистина са по-слабо конкурентно способни, отколкото газът или нефта, разходите при въглищата се оказват по-високи, отколкото експлуатационните разходи, защото са взети много мерки за сигурността, за безопасността на труда, за опазването на околната среда. И искам тук да посоча някои технически аргументи, свързани с околната среда, но и някои социално-економически фактори или териториални аспекти, които ни позволяват да предопределим подкрепата на този отрасъл. Още веднъж искам да наблегна на следното. Чистите въглища местните ресурси, въглища са стратегически източник за Европа. Европейския съюз ще трябва да продължава да запазва тази роля, като съхрани и подобри съществуващите инсталации. Освен това трябва да се знае, че топлоцентралите в момента вече са адаптирани за местните въглища в Испания, например, се говори за 40% въглища от местен ресурс и останалото от внос. Сега, когато говорим за е, сигурни доставки и енергийна независимост и допълнение от възобновяеми източници, е, говорим за економическия фактор. И разходите тук са по-низки, отколкото предимствата, които могат да проистекат защото по този начин се стимулира и заетостта. Освен това, данъчната система, свързана с този отрасъл, също е по-изгодна. А от гледна точка на околната среда съществува истински напредък в този отрасъл. Действително трябва да се развие технологията за улавяне и съхраняване, но това става. И последния важен момент за регион като моя е са социално-економическите и териториални аспекти – много неща бяха направени през последните години. за да се постигне някаква диверсификация и да се компенсират много тежките последици в социално-економическата област. Трябва постепенно да продължава този сектор да се развива. И накрая искам да развия четири идеи. Въглищата трябва да продължават да играят роля, може би слаба, но твърде уместна в енергийния миг за бъдещето, като се основаваме на една а, сложна технология, на която ще бъде сигурна. Мисля, че трябва да бъде прият регламент за въглищата и не трябва да забравяме развиването на технологиите за улавяне и съхраняване на въглерода. Всичко това, разбира се, е съобразено с основните насоки на Европейския съюз и не трябва да забравяме наистина последствията върху териториите. Благодаря ви. Благодаря ви. Следващият оратор е господин Найджел Ексли, управителен директор на Кол Имп. Благодаря, господин Ройл. Добър ден. Уважаеми членове на Европейския парламент, добър ден, дами и господа. Надявам се след малко да можете да проследите презентацията ми и на екрана. Съжалявам, не аз станах жертва на технологиите в случая. Още миналата седмица подготвих презентацията си и се надявах, че ще имам възможност да ви я покажа и днес на екран. Господин председател, бихте ли искали да дадете думата на членовете на комисията за въпроси, докато аз работя по техниката? или да премина към изложението си? Съжалявам, дами и господа. Презентацията ми, или по-точно това, на което сте свидетели в момента, е като един едно предвиждане за бъдещето на света без технологии. И преди да се появи презентацията ми на екрана, Нека накратко поясня, че съм тук в качеството си на представител на Еврокол, Европейската асоциация за въглища и лигнит. Член съм на тази организация, в която представлявам Асоциацията на вносителите на въглища в Обединеното кралство. Преди встъпването си в длъжност като член на асоциацията работих предимно в въгледобива в Обединеното кралство. Доколкото виждам, сега презентацията се вижда тук на моя компютър, но вие не я виждате. Така че ще се опитам да се справя и без големия екран. Така понякога публиката поне остава будна. Днес възнамерявам, дами и господа, да поставя три риторични въпроса. Първият е въглищата представляват ли гориво, което можем да използваме в бъдеще. Този въпрос е свързан и с световния контекст. В световен мащаб се увеличава потреблението на въглища. То ще се увеличава и в Европа. Вторият въпрос е от основно значение и той гласи, могат ли въглищата да бъдат използвани по екологосъобразен начин. Ако отговорът на този въпрос е не, то смятам, че светът ще бъде изправен пред сериозен проблем. И третият въпрос е, нуждае ли се Европа от въглища? На този въпрос съответства и още един и по-точно, ще има ли Европа възможност да участва в бъдещото предоставяне на възможности за използването на въглища? Следващият ми слайд е снимка на въглишна стена. Тя е много висока, около 20 метра. Над тази стена от въглища се вижда синьото небе. Става дума за въглишна мина в, в Съединените Американски щати. За нас е много трудно да си представим подобен мащаб на добива, особено като се има предвид, че в Европейския съюз се затварят въглишните мини. В Обединеното кралство подобни стени са с височина 5 метра, но това пак не е толкова много, като го сравним с тези 20 метра в Съединените щати. Защо искам да ви покажа тази снимка? Просто искам да ви докажа, че Европа разполага с повече от достатъчни запаси от въглища. Към момента те възлизат на 997 милиарда тона. Това съответства на период на добив и експлоатация от 144 години. Освен тези запаси, разполагаме и с няколко трилиона тона ресурси. Със сигурност няма да ни се свършат въглищата в бъдеще. В световен мащаб запасите наистина са огромни. С огромни запаси разполагат Австралия, Китай, Монголия, Русия, Казахстан, Украина, Мозамбик, Южна Африка, Колумбия и други. С такива големи запаси разполага, разбира се, и Европейският съюз. И нека сега видим дали слайдовете съответстват и на това, което ви говоря. Виждате снимката на въглишната мина в Съединените щати, а в долния десен ъгъл на снимката виждате и една много мъничка кола. Съжалявам за техническите проблеми, дами и господа. Защо ви показвам този слайд? Просто искам да иллюстрирам, че въглищата ще се използват и в бъдеще. Те се използват от редица държави, които и в бъдеще ще разчитат на въглищата за изграждането на економически структури. И отново имаме видимост на екрана. Благодаря ви. Чудесно. Нека продължим. Господин Пекач вече се спря върху количествата на въглишни запаси, които се използват по света и дела, който те представляват от общото количество енергоносители. Затова няма да се спирам подробно върху това. На този слайд ще ви представя само дела на въглищата в производството на електроенергия в света и в Европейския съюз. По-малката диаграма се отнася до Европейския съюз. Делът на въглищата в потреблението на първоначална енергия е 27%. В Европа съответният дял е малко по-малък. Той възлиза на около 28%. Причината за това е, че в Европа много по-голям е делът на производството на енергия в атомни електроцентрали. Той е много по-голям, отколкото другаде по света. Следващият слайд се отнася до добива и опозотворяването на въглища в Китай. Червената крива показва нарастването на потреблението на въглища в Китай. Повратен момент представлява 2001 година, когато Китай се присъединява към Световната търговска организация. Всички знаем това, но мисля, че трябва да го изтъкнем отново, а именно, че Китай разполага с 45% дял в световното потребление и световното количество на доставките на въглища. През изминалата година Китай е изнесъл 40 милиона iPhone-а и те са произведени благодарение на добива на въглища в тази страна. Не трябва да вярвате на всичко, което пишете в пресата за въгледобивните мини в Китай. Тук виждате снимка на въглишна мина, която произвежда около 50 милиона тона въглища годишно. Може би това е количество пет пъти по-високо от количеството произвеждано в най-голямата мина в Европа. В момента се планира затварянето на редица мини в Китай, но мини като тази допринасят за производството на въглища в световен мащаб. Да се надяваме, че те ще се доближат до европейските стандарти в бъдеще. Какви са основните предимства на въглищата в Европейския съюз? Те са основният местен собствен ресурс на енергия в Съюза. И когато говорим за енергийна ефективност, не бива да забравяме, че около 80% от собствените запаси от изкупни горива представляват въглища. Лигнит, например, може да се добива за щастие в повечето европейски държави. Въглищата допринасят за балансиране на структурата на енергийния баланс, водят до създаване на благосъстояние в Европейския съюз, преди всичко в региони, които са в неравнопоставено положение. Във въгледобива са заети около 280 хиляди лица. Не искам да критикувам други горива, но всички източници на първична енергия имат своите достоинства и недостатъци. Един от основните недостатъци на въглищата е, че са източник на емисии на въглероден диоксид. Но такива недостатъци имат и всички други източници на енергия. Накратко ще се спра върху България. Можех да говоря и за други държави членки, аргументи подобни на тези, които ще споделя, могат да бъдат изведени и за много други държави, например на Балканите. Тук виждате снимка на комплекса Мини Марица Изток в България. 33% от електроенергията в България се произвеждат в тази мощност. Добивът започва преди около 15 50 години. Извинете. Американският доставчик на електроенергия RES планира изграждането на нова мощност тук в България. Предвижда се и реконструирането на други мощности, така че да отговарят на европейските изисквания. Може ли въглищата да се използват по екологосъобразен начин? Мисля, че бихме могли да проведем отделно изслушване по този въпрос – ще спомена само няколко аспекта. Тук виждате снимка на няколко електроцентрали, разположени на една и съща площадка в Дания. По-съвремени, по-ефективни електроцентрали предизвикват по-малко количество емисии, като произвеждат по-голямо количество енергия. Виждате стъпаловидната картинка тук на тази линия. Тя отразява въглеродните емисии в Европа. Тя е доста висока в световен мащаб, малко по-ниска в Европейския съюз. И в резултат от а, използването на технологии за олавяне и складиране на въглеродния диоксид а, може да се постигне значително намаляване на емисиите. В Дания е постигната много висока ефективност на електроцентралите, които използват такива технологии. Тази, която виждате на снимката, е една от тях. Няма да мога да се спра в детайл върху улавянето и складирането на въглеродния диоксид. Безспорно обаче, че е необходимо да се използват такива технологии. Европейският съюз е поел водеща роля в това отношение, което се приветства както от представители на промишлеността, така и от редица екологични неправителствени организации. И последният ми слайд. Дали въглищата са енергоносителят на бъдещето? Отговорът е да. Въглищата са най-бързо разрастващият се източник на първична енергия, както и водещият източник на енергия може ли въглищата да бъдат използвани по екологосъобразен начин? Да, въглищата са безопасен, надежден, ефтин източник на енергия. Те намаляват зависимостта ни от вноски на енергия, от внасяне, извинете, на енергия отвън. За да могат да бъдат използвани по екологосъобразен начин, трябва да се използват редица нови технологии, например за, складиране, за улавяне и складиране на въглеродния диоксид. Вчера в Обединеното кралство бе обявено, че схемите в областта на газа ще бъдат част от новата програма на Обединеното кралство за складиране и улавяне на въглеродния диоксид въглерода. Ich bedanke mich und darf als nächsten... Благодаря ви. Сега ще дам думата на следващия оратор, който също времено е и последен оратор, мистер Джонсън. Ще трябва да си сменим местата, е, казва господин Чансън на господин Ваксли, заради техниката. Да се надяваме, че ще заработи. So, um, Chairman, members, thank you very much for the opportunity to... Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, благодаря за поканата. Преминавам направо към темата. Е, в материала, който съм подготвил, след ролята на въглищата в бъдещия енергиен микс съм поставил въпросителен знак. Ние не се обявяваме против е, въглищата или останалите подземни изкопаеми, но бъдещето на въглищата ще зависи в крайна сметка от бързината, с която ще се справяме с емисиите, които се отделят при производството на енергия от въглища. Това не означава естествено, че е, въглищата няма да участват в енергийния микс на Европа и на останалата част от света, но повтарям, в бъдеще ние ще е, увеличаваме усилията си за опазване на климата, за предотвратяване на климатични промени. Не желая обаче да отклонявам вниманието на аудиторията и да го насочвам към проблемите на климата. Темата е въглища, ще трябва да се откажа от е, слайдовете, които съм подготвил. Що се отнася до климатичните промени, ще кажа само още няколко неща. Намираме се в е, особено драматична ситуация. Много често цитираме председателя Баросо, който преди една година каза климатичните промени са решаващият проблем, основният въпрос е, за хората от моето поколение, от нашето поколение. Това е жизнено важният въпрос и жизнено важно предизвикателство, пред което сме изправени. Има множество факти и данни, които подкрепят това твърдение. Става дума не само за развитието през последните десетилетия, става дума за развитието на цялата економика. Когато говорим за климатични промени, трябва да си даваме сметка, че ако не предприемем много бързи и ефективни действия, ще бъдем изправени пред катастрофа. Не само тук в Европа, в целия свят. Нищо друго не стои в центъра на общественото внимание с толкова голяма сила и така категорично, както климатът, климатичните промени. Може би днес проблема не не, е, не е толкова драматичен и толкова остър, както преди една година, но на практика фактите, действителността не се е променила. Предизвикателството остава. И така, нека да се спрем на а, общите рамкови условия по отношение на въглищата и тяхната роля в бъдеще. Ние бихме желали да намалим глобалното затапляне с градус и половина. Това означава намаляване на емисиите в атмосферата. Това означава, че до средата на нашия век. Ние ще можем нещо, да предприемам нещо по отношение на е, климатичните промени, е, само ако много драстично намалим емисиите с, на со 2 А става дума за едно намаляване от порядъка на 95%. Така че това са в крайна сметка целите. Целите на нашето поколение е, са да се стигне до едно нулево ниво на емисиите. И Европейския съвет е, е при последното си съвещание също постави като цел тези 95% намаляване на е, замърсяването на вредните емисии. Пос същото време, миналата година, председателят Баросо в е, е, насоките за своята дейност са в началото на втория си мандат е, повтори, че това е една от централните теми за него. И комисията под неговото ръководство е призвана да е, декарбонизира транспорта и всички е, останали сектори, които произвеждат е, въглеродни емисии. А какво означава това? че до 2050 година ще трябва да се работи много-много интенсивно по изпълнението на пътната карта. Пътната карта ще бъде изготвена, надявам се, много скоро през следващите, предстоящите години. Е, всичко това е естествено политическа риторика. Това, което за мен е интересно е как тези амбициозни цели ще бъдат реализирани на практика. Недалеч от тук, през пролета в хотела на среща имаше форум и Филип Стринго говори пред е, Съюза на индустриалците, който каза следното. Декарбонизацията е от основно значение. Ако искаме да осигурим, да гарантираме бъдеще на въглищата, трябва да започнем да изграждаме е, незабавно инсталациите за улавяне и съхранение на въглерод. Е, това каза е, генералният директор на дирекцията, която отговаря в крайна сметка за темата, по която говорим днес. Бъдещето на въглищата е в декарбонизацията. И сега се поставя въпроса, как можем да постигнем тази пълна 100% декарбонизация, за да осигурим бъдеще на въглище. Ние познаваме стратегията 2020-2020. Знаем какво е записано в стратегията. Тя утре ще бъде представена. Въглищата обаче не се споменават вътре. Ние в никакъв случай не оспорваме огромното економическо, социално и така нататък значение на въглищата за енергийния микс. Но що се отнася до бъдещето, ето, в стратегията на комисията, която утре ще бъде озаглавена, огласена, не се споменават въглища. Още веднъж повтарям това, което многократно вече казах. Ние не сме против въглищата. Но ние смятаме, че трябва да се търси баланс, трябва да се обсъждат нещата между институциите, трябва да се помисли за разумни срокове за е, отпадане на помощите, на субсидиите за въглища. Навсякъде, включително и в Чехия, и в Полша, се обсъждат е, е, се обсъжда отказът от е, дотации, от субсидии за въглищата, няма субсидии за въглища в Чехия е, и Полша това е корекция от залата. Да, добре, ако там няма, в други страни има, казва ораторът. Така че ние трябва да помислим за това как можем да е, ограничим вредното въздействие на въглищата върху околната среда преди е, две години бе прията съответната директива, но виждаме, че е, този инструмент не помогна за намаляване на, за чувствително намаляване на емисиите на СО2 и на други е, вредни емисии от е, добива на енергия на база е, подземни изкопаеми. Е, няма да се спирам на детайли във връзка с множеството проблеми, които виждам, но мисля, че общата граница би трябвало да бъде намалена. Важно е освен това да не предвиждаме някакви така, ограничения във връзка с задълженията за намаляване на вредните емисии. Имам предвид пределно допустимите така, граници на емисиите, пределно допустимите е, стойности, които през 2050, е, представете си, трябва да доведат именно до намаляване на е, емисиите до нула. И така. Възможни са различни варианти за развитие. Ние се надяваме, че комисията много бързо ще представи предложения по отношение на качеството и истинността на сертификатите, така че е, сертификатите за CO2 да бъдат включени в е, е, общата система за търговия с е, е, емисии. Е, естествено, е, това, което става в е, Китай в момента, е, граничи с скандала. Комисията трябва много бързо да предприеме някакви действия. Нашата организация се обявява за е, ЦЦС. Да, има директиви за е, тези инсталации за лавене и складиране на въглерод. Ако е, всичко това, което е записано в директивата, се прилага на практика. Наистина ЦЦС е верният път. А сега стигам и до субсидиите за въглища. Това е една много актуална политическа тема, коя кога точно трябва да се прекрати с тези субсидии. Ние все още нищо не знаем. Естествено, това се решава на високо равнище от министрите. Нашата организация е, е, е, готова да подкрепи предложението на комисията без съществени изменения, а именно края на субсидията да настъпи през 2014 и да не се предвиждат други срокове. 2018 година предложена с економическата комисия или е, поне част от депутатите в економическата комисия. Много се надявам, че след две седмици пленарна зала ще отхвърли едно такова предложение за удължаване на първоначално предложения срок. Не бива, след като отпаднат, е, така да се каже, преките субсидии, да се появят е, е, непреки субсидии, т.е. да се потърсят някакви заобикални пътища, за да се дотира производството. Да, през септември е, с е, част от колегите, които седят тук е, до мен, Обсъждахме тези въпроси е, много оживено и дори много ожесточено спорихме. Имаше и едно първоначално испанско предложение да се направи изключение по отношение на е, местните, местното производство, но е, ще има и съответното съдебно решение, защото въпросът бе отнесен до съда, така че съдът, надявам се, след една-две седмици ще се произнесе по тези въпроси, най-вече по испанското предложение. И така, връщам се на въпроса, не бива в никакъв случай преките субсидии да се изместят от непреки субсидии. ще трябва неправителствените организации да помислят за бъдещата рамка за развитие на въглищата. И моята организация ВВФ ще участва активно в разработването на една такава рамка. Ние не сме догматици. Естествено, че една нормативна а, рамка може би няма веднага да доведе до прилагане на идеята за ЦЦС, но при всички положения би трябвало по нормативен път да регламентираме нещата по отношение на въглеродните е, оксиди, така както това стана с сярата, за да можем наистина да говорим за намаляване е, на емисиите от СО2. Не само от въглища, и заобщо от е, подземни изкопаеми. За да постигнем тези амбициозни цели, както казах, необходима ни е една ясна рамка – доколкото все още няма ясни очертания в е, регулаторната рамка. И доколкото компетенциите отчасти са все още в е, ръцете на държавите членки, ние ще трябва да побързаме с директивата за мощностите, Информирани се за това, че вече обсъждахме тези въпроси в е, друга комисия. Е, важно е, е при всички положения, след като постепенно отпаднат или да се надяваме бързо отпаднат субсидиите за въглищата и се опитаме да намалим вредните емисии, въглищата да не се заместят от други енергии и мощности, които са също така вредни, макар и по друг начин. Благодаря много. Благодаря на всички наши гости за изказванията им, за информацията, която ни дадоха. След това ще изслушаме депутатите от нашата комисия. Десет души от вас са се записали. След това комисията трябва да изложи своите виждания. Първо госпожа Кавайо. Госпожа Кавалю, благодаря на докладчиците. Повечето от вас говориха за енергийната ефективност, ефективността на мощностите и емисиите на въглероден диоксид. Знаем, че е извършена значителна научно-изследователска дейност тази област, но повечето от технологиите към момента са доста скъпи. Към това се прибавя и факта, че повечето държави не използват технологиите, с които разполагат. Постигнат е значителен напредък в технологично отношение, това обаче не се отнася до улавянето на частиците. И не знам какво е вашето виждане по този въпрос, тъй като тези частици представляват съществена заплаха за човешкото здраве? Вторият ми въпрос е свързан с проектите от изключителна важност. Преди да се стана член на парламента, работих по научно-изследователска програма по такъв проект? Какви са проблемите свързани с тези проекти? И последният ми въпрос е свързан с последния извършен наскоро преглед във връзка с наличността на въглищата. Според данни от Южна Африка, Запасите, с които разполага тази страна, са значително по-низки от първоначално прогнозираните. Това отделен случай ли е или се отнася и до други държави? Последният ми въпрос е към господин Джонстън. Съвързане с насоките за промишлеността. Вчера разговарях с члена на комисията по въпросите на измененията в климата. Запитах я какво трябва да направим за да се справим с проблема с Китай. Тя ми даде положителен отговор. Посочи, че се работи по въпроса така, че да не се прехвърлят всичките тези разрешителни от Европа към Китай. Благодаря ви. Господин Герек. Благодаря ви. Аз не споделям становището на господин е, Джонстън за улавянето на въглерода. Тъй като На практика се блокира възможността за изграждане на нови електроцентрали с е, много висока ефективност 60 е, до 70%. Да, и при други е, подземни изкопаеми се въвежда ЦСС. Може би е, господин Дженсън ще преосмисли своята позиция, защото ми се струва несправедлива. Освен това, не би трябвало, е, може би би трябвало да помислим за правна уредба, която да предвижда изграждането на мощности с ефективност над 150 при положение, че те имат естествено и ЦЦС. Естествено, при една голяма част от мините за лигнитни въглища е, има вече изградени някакви Инсталациите ЦЦС. Ако те са на лице, няма нужда от нови. Господин председател, извинете, не разбрах, че споменавате моето име. Благодаря от името на моята политическа група. И слушах е, нашите гости с голям интерес. Тази тема винаги е водила до много дълги и разгорещени дебати. Наскоро обсъждахме и въпроса за закриването на неконкурентно способните е, мини. Незабавното закриване на тези мини в някои региони или в някои държави членки е, ще доведе до истинска катастрофа, защото по този начин е, ще е, пострадат хората, най-вече социалните измерения имам предвид, но естествено и териториалното развитие. Важно е да се справим и с проблема безработица да осигурим поминък на хората в регионите, след като ще закриваме неконкурентно способни мини. А вие говорите за също за един вид преструктуриране и преосмисляне на а, начина по който а, се използват въглищата, което буди известни а, тревожни мисли у мен. Говорихте за усилия, които трябва да се предприемат и които могат да ни е, настроят малко по-оптимистично, но е, все пак, когато говорим за оптимизъм и за надежда, бихте ли конкретизирали нещата? Много често говорим за конкурентоспособност на мините в момента. През последните седмици това е честа тема в комисията. Полският ни колега говори и за петрол, и за експлуатационни разходи. Така че бихте ли ни казали какво на практика означава конкурентно способна мина и какво е неконкурентно способна мина? каква е дефиницията. Ако наистина комисията смята да подкрепя проекти а, с а, незначителни емисии на CO2 или с съответните изградени инсталации, които гарантират ниско въглеродно производство или без въглеродно производство. Не не може ли да се стигне до състояние, в което, да кажем, въглищата да са, а, се противопоставят на възобновяемите енергийни източници? Господин Соза Вагнер, благодаря много, господин председател. Представенето беше много богато, така че имам много кратки въпроси. Бих искал да чуя повече подробности във връзка с научните изследвания в областта на улавянето и съхранението на въглерода и колко струва изграждането на такива структури? Това беше първият ми въпрос. Втория въпрос е свързан с различията в качеството на различните видове въглища, които съществуват в Европа. Господин Пола идва от е, региона в Европа, на който държа, който ценя. Има ли разлики в Испания и в Европа? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците. Въпросът ми е отправен към господин Пекач. Първо искам да ви благодаря за това, че се изказахте и в подкрепа на борбата с измененията в климата, не само в подкрепа на въглищата. Ако смятате, че улавянето и складирането на въглеродния диоксид ще осигури и бъдещето на въглищата като енергоносител, то нека ви задам следния въпрос. През октомври бе публикуван документ на комисията, съгласно който към момента не разполагаме с модел за стопанска дейност. който да ни даде възможност за прилагането на, такива, на такава технология. Тя е много скъпа. И няма да има достатъчен размер на инвестициите, с изключение на 4-5 демонстрационни мощности. Що се отнася до Ватенфал, то Какъв е моделът, който преследвате? Не разбирам какви са аргументите за улавянето и складирането на въглеродния диоксид. Как ще осигурим пазар за този въглероден диоксид? Как ще постигнем баланс между тази необходимост и амбициозните цели, които сме си поставили за намаляване на емисиите. Това бе първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е към господин Джонстън. Ако искам да съм наистина груп, то бих казал, че между Световният фонд за дивата природа предполага технологическо разрешение за създаването на мощности за улавяне и складиране на въглеродния диоксид. Вие самият казахте, че Проблемът не е в това да намалим емисиите с 95% през 2050 година. Проблемът е в финансирането на такива начинания. Да вземем за пример Германия. Съгласно съществуващата там концепция за енергийния сектор, трябва да се постигне именно такова намаление 95% до 2050 година. В известен смисъл по този начин отваряме вратичка за съществуването на конвенционалните електроцентрали. Но проблемът е обаче, че трябва да намалим емисиите сега. Следващият въпрос е на Кристиан Елер. Много съм благодарен за това, че ни предпазихте малко от е, това, с което ни залива непрекъснато Клад е, е Един вид етноцентристски възгледи, които игнорират международното развитие и се концентрират единствено върху Европа. Китай преди известно време наскоро разработи един план – за участие в международните места за въгледобив. Руският президент Медведев преди три месеца каза, че Русия в перспектива смята също да заложи в енергопроизводството, най-вече на въглища в бъдеще. Така че от износител Русия смята да се превърне в носител на въглища през идните години. И ние, създавайки нашите стратегии и определяйки целите ни, трябва да разглеждаме международната обстановка. Естествено, че трябва да мислим и за екологията, не само за економиката, и за економическите аспекти. Така че Нужни са ни мините, нужни са ни и инсталациите ЦЦС. Въпросът е как ще се развият и цените. на енергията, на въглищата. Казахме вече, че въглищата предлагат една така изгодна технология, но също времено ни позволяват да бъдем малко по-независими от е, газовите доставки, но въпросът е, както ви казах, и с международни измерения. Второто, което каза Клод Търмес, не е чак толкова погрешно, така че ще свържа с казаното от него следващия въпрос. Как оценявате въпроса за бъдещото развитие на цените. Как ще се формират цените при положение, че е, независимо от това какво си мислим и как е, ни се ще да се развият нещата, ЦЦ ще ускъпят в крайна сметка производството. И на трето място, каква според вас е вероятността в държавите членки на Европейския съюз да започне прилагането на е, нещо като директиви или на правни актове за ЦЦС. Е, сега казва председателят. Имаме възможност вече да изслушаме и отговорите на нашите експерти на многото въпроси, които вие зададохте ще помоля всеки от вас да се спре на няколко въпроса и да даде отговор на тях, така че да можем да обхванем всички въпроси, зададени от колегите. Господин Дженсън. По въпроса на госпожа Кавалио за CDM. Има две нива, на които е регулиран този пазар от една страна на световно и от една страна на ниво Европейски съюз. На ниво Европейски съюз има резерви по схемата, директивата, извинете, за схемата за търговия с емисии. Господин Гирек вече не е тук но нека отговоря на неговия въпрос за протокола. Не съм съгласен с интертълкуването на директивата за геологичното складиране. Мога да поясня на господин Гирек в какво точно се състои тази директива, какво урежда тя и какво не. Следващият въпрос, зададен от а, депутат от Испания. Доколкото разбирам, в Испания все още има 4000 работни места в областта на въгледобива в областта на възобновяемите енергийни източници, един бързо разрастващ се економически сектор в Испания, който получава и политическа подкрепа, то там има 2000 работни места. Секторът на енергетиката постоянно се променя, такива промени има в всички сектори на економиката в Европейския съюз. Това не е нещо, което е характерно за Испания. И трябва да повторя, че Испания наистина заслужава признание за политическата подкрепа, която предоставя на възобновяемите енергийни източници. Поставихте въпрос за улавянето и складирането на въглероден диоксид. Заявих, че приемаме тази технология, това не означава, че я подкрепяме. Формулировката приемаме я предполага пасивна позиция, а подкрепяме я предполага по-активна позиция. Що се отнася до регулаторни проблеми, то не се спрях върху тях по-подробно но вие като докладчик в Сянка по директивата за емисиите в промишления сектор, знаете, че трябва да имаме стандарти за промишления сектор. Поради редица политически причини Директивата за емисиите в промишления сектор не е толкова категорична и рестриктивна, колкото би трябвало да бъде. Но в бъдеще тя ще се използва за контрол върху измененията в климата, както и за контрол върху емисиите. Що се отнася до възраждането, повторното създаване на структури на европейско ниво за ограничаване на ефекта от измененията в климата, то това ще бъде предприето в бъдеще. Мисля, че всички сме убедени в политическата необходимост от това, както и в необходимостта от средства. Благодаря ви, казва председателят господин Алонсо. Благодаря, господин председател. Искам да отговоря на няколкото въпроса, включително и тези, които не бяха формулирани директно. За мерките, свързани с емисиите. Както ви казах, топлоцентралите в Испания са инвестирали много, между 70 до 20 милиона евро за улавянето на частици в различните централи. А на международно равнище исках да говоря за нещо е, допълнително. За процента от зависимост от чужбина и факта, че Европейския съюз вече не трябва да е жертва на а, е, варирането на цените на международните пазари. Относно параметрите за преобразуване на економиките и във връзка с промените в съответния сектор в Испания. Между 90-та година и 2005 година минахме в, в минния отрасъл от 234 на 28 8 предприятия. Намалихме производството на 12 милиона тона – 36 000 работни места бяха съкратени и освен това 130 000 непреки работни места. Тези цифри говорят сами по себе си и показват ясно до каква степен мерките за преобразуване бяха строги. А що се отнася до определението на а, концепцията за конкретно способна мина? Това не съществува все още в нормативната уредба. Мисля, че е, става въпрос за референтната цена на международния пазар. Цената на международно равнище беше по-висока, отколкото е, цената на въглищата в Испания. А що се отнася до предвиждането за бъдеще, Вследствие на търсенето, в края на 2011 година цен... международните цени на въглищата ще останат по-високи, отколкото цените на испанските въглища. Така може евентуално да се определи какво е то конкурентоспособна мина. Освен това трябва да се разбере дали въглищата са съвместими с новите технологии. Да, защото може да се съвместят с възновяеми енергийни източници. Освен това трябва да се вземат през техническите аспекти. Когато погледнем търсенето през 2007 година, върха на търсенето представляваше 44 000 нещо мегавата в Испания. И това търсене е покрито с 18% въглища и 16% възобновяема енергия. Дори ако капацитета на възобновяемите, разбира се, е три пъти по-голям, отколкото този на въглищата. Що се отнася до различното качество на въглищата, това е съвсем друга тема, но наистина е много важна. Е, има различни проценти на сяра, на летливи е, съставки, така че ние ще търсим някакво равновесие в областта на вредните емисии, както на азот, така и на сяра и така нататък. Разбира се, ние сме измерили всички тези параметри. А сега, що се отнася до технологиите за улавяне на въглерод, ще ви кажа, че в Астурия сме предвидили методология в една централа, която е пилотен модел Става въпрос за производство на 50 мегавата, но тази централа ще премине към производство на 250 мегавата за в бъдеще. Тази технология може да се адаптира към вече съществуващи други централи. Освен това, има 11 държавни запаса, създадени за евентуално съхранение на въглероден двуокис. Освен това искам да се върна върху казаното на господин Джон Стон за наскоро прието разпореждане свързано или постановление свързано с въдищата в Испания. Това постановление е напълно съвместимо с директива 72 2007 на съвета. По същата тема ще кажа, че ние се противопоставяме категорично на закриването през 2014 година на неконкурентоспособните мини, защото всъщност се против... нарушаваме принципа за стратегическия резерв. Това би означавало брутално закриване на тези мини – и смятам, че наистина е силно спорен момент. Благодаря. Господин Пикач, имате думата. Благодаря, господин председател. Що се отнася до въпроса, зададен от госпожа Карвайо? Ще ви кажа, че по отношение на частиците, нещата от техническа гледна точка са много сложни. Има една нова директива за емисиите от индустриални източници. Нормите са много по-високи. Имам предвид пределно допустимите норми са много по-стриктни, много по-строги. Така че частиците би трябвало да се отстраняват в съоръженията за обесеряване. Говорите за мощности с ефективност над 50%. Това са обаче електроцентрали, които са много по-скъпи, отколкото конвенционалните тъй като строителните материали, които се използват, оскъпяват централата. От тази гледна точка това са предложения, които нямат пазарна реализация, нямат бъдеще на пазара. В Полша има над 100 хиляди души, които работят в минното дело – 75 е, хиляди тона се произвеждат, милиона, извинете, 75 милиона тона е, се произвеждат, но е, са ни необходими много средства, за да изградим съответните инсталации за улавяне и съхранение на вредните емисии, което ще ускъпи ужасно много производството. Това означава, че на практика няма да има вече пазар за продукцията и семействата отново ще останат без средства. Да, използването на инсталациите CCS смятат, че през търговската фаза допълнителните разходи ще се равняват на 35 евро на тон. А това на практика е цената за 1 мегаватт час. Така че не, пресметнете вече разходите за 1 мегават час. На практика ще установите сами, че на пазара това не може да се наложи. Тъй като цената ще нарасне много. 40 до 50 евро обаче е допълнителната стойност за мегаватт час при възобновяемите енергийни източници. И така, ако сравним нещата, въглища е, с ЦЦС и възобновяеми енергии, ще видим, че въглищата представляват една доста разумна альтернатива, дори от пазарна гледна точка естествено, че цените ще растат. 1,7 на пазара, е, естествено, ще означава, че от тук нататък можем да разпо... да очакваме само повишение на цените. Въпросът е, е колкото по ефективна е технологията, толкова по-малко ще бъде и това поскъпване. Господин Ерлер постави интересни въпроси. Какви са шансовете е, държавите членки да започнат да прилагат директивата за ЦЦС? Наистина има проблеми в това отношение. И политиците, и администрацията имат е, определени съмнения. Технологиите CCS е, не са чак толкова достъпни за всички и затова готовността да се насърчи прилагането на тези технологии не е много висока. Не е много голяма, но това е шансът е, Европейския съюз на европейско равнище насърчава прилагането на тази директива. Позволете ми сега да дам думата и на господин Ексле. Благодаря ви отново, господин председател. Бяха поставени много въпроси. А до момента получихме и немалко отговори. Ще се опитам да отговоря на въпросите, по които все още не получихме отговор и ще бъда максимално кратък. Първо поставихте въпроса за запасите от въглища и за това, че явно те са намалели в Южна Африка. Не разполагах с тази информация. Разполагах с данни, предоставени от компетентния германски орган, който е и най-достоверният източник на данни за въглишните запаси. Важно е да опоменем, що се отнася до запасите, е, че тяхното определение е обвързано и с економическото възстановяване. То е свързано с въпроси като това доколко въгледобивът е част от местната инфраструктура. Трябва да правим също така разлика между ресурси и запаси. Съгласно германския орган, запасите ще ни стигат за следващите 140 години. Според данните на друг орган, те ще са достатъчни за идните 150 години. Бяха поставени редица въпроси във връзка с заетостта във въгледобива и по-конкретно за заетостта в този сектор в Испания. Когато аз започнах работа в въгледоби в Обединеното кралство, бяха съкратени 35 000 работни места и останаха някъде още толкова. Как да се справим с подобен проблем? Мисля, че най-добрият опит в това отношение ни предлага Обединеното кралство и най-вече, що се отнася до преназначаването на хората, загубили работата си. Трябва да се вземат предвид и аспекти като мобилността на работната ръка. Както казах, в Обединеното кралство бяха затворени редица мини, бяха съкратени много работни места в този сектор. В резултат от това Обединеното кралство стана един от най-големите вносители на въглища в света. Миналата година това беше четвъртият вносител най-голям вносител в света. трябва да обърнем внимание и на екологичните проблеми, свързани с въглищата. Те са свързани не толкова с тях, техния добив, а с използването им в производството. Така че нито вносът, нито въгледобивът имат някакво въздействие върху околната среда. Поставихте и въпрос за това как да определим конкурентоспособните мини. Дефиницията на тези мини – по-скоро зависи с капиталовите инвестиции, с дълбочината на мините, а не толкова с ефективността на работната сила. Ето защо някои мини са по-конкурентоспособни от други. А други са по-малко конкурентоспособни не защото им липсват необходимите технологии, а защото са задлъжнели и са поставени при трудни условия. Зададохте и въпрос във връзка с качеството на въглищата в Европа. Има големи разлики в качеството. Електроцентралите могат да бъдат ам, проектирани така, че да работят с какъвто и да било източник на енергия. трудност може да представлява заместването на дадено гориво с нещо съвсем различно но всички видове въглища, с които разполагаме в Европа, могат да бъдат използвани за добив на енергия, ако се използва подходящата технология. Имаше и въпрос за бизнес модела, за улавянето и съхраняването на въглеродния двуокис. Мисля, че повече или по-малко му бе даден отговор. Аз бих запитал какъв е бизнес моделът за възобновяемите енергийни източници, за атомната енергия особено като вземем предвид схемата за търговия с емисии. Схемата за търговия с емисии не е достатъчна за да се привлекат инвестиции в технологии с нулево ниво на емисиите повечето биха се съгласили с това, че разходите за улавяне и съхраняване на въглеродния диоксид в много случаи са по-низки от разходите за възобновяеми енергийни източници. В световен мащаб въгледобивът не се нуждае от спасителен пояс. В държави извън Европейския съюз този сектор има бъдеще. Въпросът е дали Европа иска да бъде част от целият този процес, т.е. иска да продължи да използва въглища и в бъдеще, или иска да изведе мините от експлоатация. Ако Европа се насочи към скъпи мерки за борба с измененията в климата и престане да използва въглища, то мисля, че разходите ще бъдат по-големи, отколкото ако използваме въглищата по екологосъобразен начин. Благодаря ви, казва председателят за отговорите. С това тук на трибуната приключихме с нашата програма но имаме и една изненада. Още един гост, генералният директор на Генерална дирекция енергетика, господин Лоу. Господин Лоу, имате думата. Благодаря, господин председател. Съжалявам, че не слушах изложенията на докладчиците. Със сигурност ще ми докладват обаче колегите, които са присъствали. Ще изложа няколко аспекта на европейската енергийна политика, относими както към въглищата, така и към улавянето и складирането на въглероден двуокис. Нуждите ни от първична енергия в размер от 25% се покриват от електроцентрали на въглища. Редица държави членки смятат, че използването на въглища и добивът им значително допринасят за осигуряване на сигурността на енергийните доставки. Въглища се добиват в редица държави членки вносът им допринася за повишаване на разнообразието на енергията. От друга страна обаче 80% от въглеродните емисии са от използването на въглища. Със сигурност в рамките на дискусията сте отбелязали, че съветът е поел ангажимент за намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 95% до 2050 година. Като се вземе предвид всичко това, от много голямо значение е да се преборим с емисиите на въглероден диоксид от използването на въглища. За тази цел трябва да подпомогнем енергоемките производства за подобряване на тези стандарти. Едно от основните предизвикателства обаче е свързано с технологиите за улавяне и складиране на въглеродния двуокис. Тази технология разполага с значителен потенциал. На ниво Европейски съюз обаче трябва да осигурим осъществяването на този потенциал, разгръщането му, технологиите за улавяне и складиране на въглероден диоксид са свързани с редица предизвикателства, с които трябва да се справим. Ако искаме да осигурим успешното прилагане на подобни технологии, то трябва да инвестираме значителни средства. Европейският съюз е инвестирал около 1 милиард евро в енергийната си програма за възстановяване. Очакваме също така и приходи от схемата за търговия с емисии. В рамките на енергийната стратегия 2020 изложените до тук точки ще заемат основно място. Тази стратегия ще бъде предложена от комисията утре. Тя ще бъде разгледана и на съвета на министрите през месец декември. Трябва да подчертая, че Стратегията на Европейския съюз не се основава на стратегически мерки за отделните видове горива. Тя се основава на повишаването на енергийната ефективност, на интегрирането на мрежите, на защитата на потребителите, на ясно очертаване на международните измерения на европейската енергийна политика – защо стратегията се основава на тези опорни точки? Защото политиките в областта на енергийния сектор първо трябва да се обсъдят на ниво национални държави. Ето защо комисията при разработването на стратегията ще следи отблизо а, дискусиите в държавите членки по отношение на структурата на енергийния им баланс във всички нейни аспекти. Ще отразим резултатите от е, тези дискусии в пътната карта за периода до 2050 година. Тази пътна карта ще бъде представена през идната година. Тя няма да съдържа само едно предписание, защото според нас сценарият, е, който ще бъде разгледан от съвета и парламента, трябва да отразявам дискусиите на ниво национални парламенти, които се водят в момента. Само така ще можем да допринесем за успешното разработване на политики на ниво Европейски съюз. Те трябва да се основават на максимално ефективното използване на националните ресурси. Европейският съюз може да поеме водеща роля по отношение на структурата на енергийния баланс. Водеща роля може да се падне и на въглищата, но това е свързано с редица предизвикателства. Тези предизвикателства могат да бъдат преодоляни, като например се инвестира в научно-изследователска и развойна дейност. По отношение на въглищата трябва да полагаме последователни усилия във всички области, било то складиране и улавяне на въглеродния двуокис или а, разработване на възможности за възобновяемите енергийни източници. Това бе всичко от моя страна. А що се отнася до финансирането на проекти по отношение на въглищата, то в момента се осъществяват редица демонстрационни проекти. Те са 6 на брой. Тези проекти би трябвало да гарантират и осигуряването на пазари за въглищата. Благодаря ви, господин Лоу. Благодаря на колегите, благодаря на експертите, които бяха наши гости, благодаря на слушателите, на участниците и така, желая на всички е, приятна вечер. Това бе един натоварен